Uh, Госпожо министър, Ваше превъзходителство, уважаеми колеги, за мен е удоволствие да открия днешното заседание и да приветствам с добре дошла госпожа министъра. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да присъствате на заседание на комисията. Госпожо министър, предвид на геополитическата ситуация, Пакистан е заел водеща позиция в борбата срещу тероризма, не само в граничните си територии, но и във вътрешността на страната. Вашето правителство полага усилия за насърчаване на върховенството на закона, за преодоляване на вътрешното и външното напрежение. Работите, например, за нормализиране на отношенията си с Индия. И двете страни решиха, че взаимоотношенията им не бива да се влияят изключително и само от спора за региона на Кашмир. Сътрудничеството ви с НАТО и най-вече с Съединените щати в никакъв случай не бе лесно до момента. След година предстои чуждите сили да напуснат Афганистан, което буди известна загриженост от ваша страна. Вашето правителство е изправено пред трудната задача да усъвмести ангажиментите на Пакистан за борбата срещу тероризма и екстремизма с общественото мнение. Вие сте първата жена министър на външните работи на страната ви. Това е доказателство, че Пакистан е една модерна страна, страна в която жените са на път да се ползват от същите права като мъжете. Госпожо министър, давам ви думата за вашето изложение, което надявам се ще бъде последвано от размяна на мнение с членове на нашата комисия. Още веднъж ви благодаря, че приехте поканата ни. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми още от самото начало да кажа, че високо ценим възможността да присъстваме на днешното ви заседание, за да изложим пред вас възможностите и предизвикателствата, пред които <clears throat> е изправен днес Пакистан и целият регион. Госпожо председател, говорихте за нещо важно, което ме радва, че се признава. През изминалите 4 години Пакистан постави ударението върху установяването на мир във вътрешността на страната, но за целта усилията ни за установяване на мир трябва да бъдат насочени извън границите ни. За това поставихме акцента върху непосредствените си съседи и сътрудничеството с тях. Трябва да помирим първо границите си, например с Индия. В продължение на 60 години имаше враждебност спрямо Индия, избухваха конфликти, в това число и три войни. Причините за това са ясни. Това са териториалните ни спорове, в това число споровете за Кашмир. Решихме, че е важно да създадем условия за работа с Индия, при които да се опитаме да решим всеки един от проблемите по пътя на диалога. Така Пакистан взе решение да отбележи обрат в политиката от изминалите 40 години. В резултат от това в момента сме на път напълно да нормализираме отношенията си с Индия, например в областта на търговията. Така гражданите в Пакистан и в Индия, както и заинтересованите страни, ще могат да работят за бъдещето на региона. Да погледнем към западната ни граница. Става дума за страна с история много по-различна от историята на Индия. През изминалите 3 годи, 30 години сме приели почти 3 милиона бежанци от тази страна. Приехме ги гостоприемно, открихме училища за тях, дадохме им възможност да се установят в нашите градове. При все това, през изминалите три десетилетия постоянно имаше и разногласия с Афганистан. Една от пулките, които си извлякохме, бе, че не може да има мир и стабилност в Пакистан, ако няма мир и стабилност в Афганистан. От една страна споделяме граница дълга 260 км. 56 000 души ежедневно пресичат тази граница. Повтарям, ежедневно. Така че всичко, което се случва в Афганистан, има непосредствено въздействие и върху Пакистан. Искаме да изиграем ролята на двигател за мира, солидарността и просперитета в Афганистан. Не искаме ролята ни да надхвърля това. Президентът Зардари, когато встъпи в длъжност, покани президента на Афганистан да присъства на церемонията по встъпването му в длъжност. Така показахме, че за нас е много важно да установим равнопоставени отношения с Афганистан. В качеството си на министър на външните работи най-много съм пътувала до Афганистан. Наскоро се срещнах с министъра на външните работи на страната решихме да започнем работа по инициативата на президента Карзай от Нью Йорк и по-точно да започнем разисквания за споразумение за стратегическо партньорство между Пакистан и Афганистан. Предстои Афганистан да извърши преход, в резултат от който ще има празнота по отношение на сигурността и връзките между дипломацията, политиката и силите за сигурност, т.е. връзките на институционално равнище между двете страни, ще бъдат много важни в тази ситуация на преход. Мисля, че е добре да използваме външната политика на Пакистан като отправна точка за по-нататъчното ни демократично развитие. Но нека сега отправим поглед и към страната. Понякога страната се струва хаотична на външните лица, на чужденците, но онова, което ви се струва хаотично, всъщност е процес в рамките на който институциите търсят своето място в рамките на конституционния ред. Имам предвид не само институциите, но и гражданското общество и средствата за масово осведомяване. Всяка една от тези страни се опитва да постигне баланс по силата на Конституцията от 1973 година. Нека се спра върху някои от основните постижения на демократичното управление през изминалите години. Най-голямото постижение според мен е, че Президентът Зардари за пръв път заяви, че войната в Пакистан, която се счита за наложена от Запада, всъщност засяга Пакистан, защото засяга нашите младежи и нашите войници. Войната на Пакистан срещу военизираните групировки, срещу крайните възгледи бе безпредседентна по рода си инициатива. Тази инициатива даде възможност на Пакистан да извърши важни военни операции, например в Южен Вазиристан. Когато правителството дойде на власт, едва 30% от районите населявани от племена бяха под контрола на правителството. Днес този процент е 70. Това показва какво можем да постигнем по пътя на демокрацията. Какво можем да постигнем, ако осъзнаваме какво е най-доброто за гражданите си, ни и ако създадем възможности за неговото постигане. Пакистан миналото се считаше за федерация. Провинциите разполагаха с правомощия да използват и управляват своите средства в полза на гражданите си. И този принцип в известен смисъл бе опоручен – Конституцията бе изменяна веднъж в това число и по време на военното управление. Но след като встъпи в длъжност новия парламент, стана ясно, че едно коалиционно правителство може да постигне по-малко от еднопартийно правителство, тъй като няма мнозинство на една определена партия. И въпреки, че правителството бе коалиционно, то успя да прокара три основни изменения в Конституцията, за които бе необходимо мнозинство от две трети. Съгласно първото изменение бяха върнати правомощията на провинциите, съгласно Конституцията от 1973 година. Второто изменение разшири правомощията на избирателната комисия в Пакистан увеличи нейната независимост. По този начин се гарантира изясняване на правомощията на федерацията и на провинциите. Имаше ясно разпределение на правомощията и на ресурсите. И така към основните правомощия на провинциите спадат, например, здравеопазването и образованието. Имайки предвид това, им се предоставят и съответните ресурси. Ресурсите се разпределят между провинциите и между провинциите и федерацията. Този принцип не бе прилаган в продължение на много десетилетия в Пакистан, тъй като нямаше консенсус. Ние решихме, че е крайно време федерацията да предостави на провинциите повече средства, дори повече, отколкото им се полагат. За тази цел отново бе създадена Националната комисия по финансите и отново бе въведен механизмът за разпределяне на финансовите ресурси. С задоволство отбелязваме, че според Европейския съюз правата на човека и социалната закрила са сред основните въпроси. За нас Европейският съюз е модел за поведение и работа модел за нас е общество като едно европейско общество, което залага на закрилата на най-уязвимите групи. В Пакистан е необходимо да се приеме и съответната нормативна уредба за закрила на по-уязвимите. Аз съм горда, че представлявам правителство, което пое отговорност за гарантирането на подобна закрила. Искаме да изградим една социална държава, едно социално общество. За съжаление, към момента Пакистан не разполага с необходимите за това средства. Какво решихме да направим следствие от това? Решихме, че въпреки оскъдните средства, с които разполага държавата, тя трябва да поеме отговорност за закрилата на най-уязвимите. За целта инициирахме програма за подпомагане, насочена към семействата на най-уязвимите. Това е програма за предоставяне на парична помощ, на здравни застраховки, на възможности за заетост. За да се възползваме в по-голяма степен от тази програма, решихме паричната помощ да се предоставя не на главата на семейството, а на жената в семейството така се увеличава значимостта на жената в семейството, тъй като тя всъщност е източникът на приходи. През изминалите 4 години бяха прияти исторически по рода си законопроекти за закрила на жените. Продължаваме да работим по законопроекта за закрила на жените от домашно насилие. Вече е прият съответния текст за закрила на жените на работното място. За първ път в историята на Пакистан бе създадена независима комисия по правата на човека, която работи и за подобряването на положението на жените. Всичко това са важни стъпки, които успяхме да предприемем. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, изразяващи загриженост по конкретни проблеми. Мога да обобщя, като кажа, че сме изправени пред немалко предизвикателства, но работим за справянето с тях. През изминалите 4 години работихме активно в тази посока. Благодаря, госпожо министър, за изложението ви, което наистина бе много съдържателно. Ще дам сега думата на координатора от името на НП, господин Салафранка. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа външния министър и бих я помолил да си сложи слушалките, за да може да следи превода. Госпожо министър. Quisiera, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, eh, darle la bienvenida. От името на нашата политическа група искам да ви поздравя с добре дошла и да ви благодаря за това, че ни отделяте време. If you could move, please. Бихте ли отстранили камерата? За да мога да виждам госпожа министъра, казва господин Салафранка. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. От името на НП ви благодаря най-сърдечно че ни отделяте време днес след обяд, макар че Брюксел ви посреща с такова лошо време. Може би то е причината за това много от колегите да ги няма, но поне нашата политическа група е добре представена тук. Още веднъж благодаря, че дойдохте. Искам да а, кажа нещо във връзка с общия политически климат във вашата страна. Вие казахте, че в момента най-важната задача е да се създаде връзката между институциите, но както знаем, между изпълнителната и съдебната власт имаше известни конфликти, така че искам да ви попитам как оценявате вие лично политическата обстановка. Скоро ще има избори у вас доколкото знам, следващата година предстоят и във връзка с тях искам да ви попитам как оценявате обстановката. Както сигурно знаете, през октомври Европейският парламент прие резолюция по повод, който много ни тревожеше. Това е случаят на младата Балала, която е заплашена с, от, уби, от убийство от страна на талибаните. Искам да попитам какво правите, за да предотвратите осъществяването на тези заплахи. Зарадвах се днес да чуя, че в областта на правата на човека и правата на жените се прави много, но този конкретен случай ни интересува и бих е, искал да чуя какви конкретни мерки предвижда вашето правителство. И за да имат възможност и колегите да вземат думата. На последно място, вие казахте, че ситуацията в Афганистан се стабилизира, което се отразява пряко на вашата страна. Казахте, че границата е 2600 км, общата граница. Казахте, че 60 000 души ежедневно я прекусяват. И искам да ви попитам как гледате на актуалната обстановка сега, след като през 2004 година международните военни сили ще се оттеглят окончателно от Афганистан. Смятате ли, че ситуацията ще се подобри или ще се влуши? Дали ще това ще допринесе до повече стабилност в района. И последно, госпожо министър, как смятате да се справите с предизвикателството на талибанската заплаха? защото Пакистан е отрешаващо значение в борбата срещу талибаните. Госпожо министър, ако искате, може да отговорите незабавно. Моля, заповядайте. Не напред от самото от начало трябваше да отбележа огромната подкрепа, която оказа Европейския съюз за демократичното развитие на Пакистан. Европейския съюз откликна на призивите на Пакистан по всички важни въпроси и в частност по отношение на автономните търговски преференции са 2000 и, 2003 година. След атентациите в Съединените щати. Това имаше търговски въздействие върху а, Пакистан. Европейския съюз оказва много важна подкрепа. За първи път от 60, 60 години насам а, пакистанският парламент ще изпълни целият си законодателен мандат. И това показва много ясно положителното развитие на политическия климат в Пакистан. Има различни политически партии, всяка има свои собствени политически цели и амбиции, но от самото начало вече заявих, че всички тези политически групи а, си успорват изборите, но въпреки това не веднъж се обединиха, за да успеят да прокарат изменение на Конституцията, която изисква мнозинство от две трети. И това показва политическата зрялост на системата в Пакистан. Също така, когато се наложи военна намеса, всички политически партии в Пакистан подкрепиха тази намеса и това показва, че политическата система в Пакистан се развива и вече е достатъчно зряла, за да отговори на нуждите и желанията на населението. Споменахте въпроса за законодателният законодателната част и съдебната част на управлението в Пакистан. Голяма част от важните законодателни реформи, които трябва да приемем, трябва да бъдат приети от парламента и подкрепени от правителството. И като цяло сме свидетели на много добро сътрудничество между законодателната и, съдебна, и е, изпълнителната власт. Спомняхте въпроса за Малала Юсуфзай и грижа, от които тя се нуждае. Както знаете, в момента тя е на лечение в Великобритания и разбира се, правителството на Пакистан пое всички разходи по това лечение. Дори когато а, момичето беше заплашвано от а, атентати предварително, правителството нееднократно е предлагало закрила и тя и семейството и са отказвали най-малко три пъти. Но разбира се, ние много насериозно приемаме този случай и правим всичко възможно, за да защитим това момиче. Но също така искам да подчертая, че всички органи на управлението в а, Пакистан подкрепиха Малала и нейната позиция, че всяко дете в Пакистан има право на образование и има, трябва да може да се възползва от това право. Както виждате, това е една борба на цялото пакистанско общество срещу опитите на едно малцинство да наложи своята визия за обществото, но примерът на Малала показа, че всички, цял Пакистан и целият регион, който тя идва, подкрепиха нейната позиция, а именно правото на свобода и образование за всички. А относно Афганистан и какво ще е развитието в страната, дали ще бъде към по-голяма стабилност или точно обратното, е въпрос, на който не мога да отговоря за момента. Всичко зависи от това какво ще се случи до през едните няколко месеца до изтеглянето на външните сили от страната какво ще се случи до 2014 година е от изключителна важност, защото тогава ще, в този период ще определи дали ще създадем необходимите условия в Афганистан, за да може всички фракции, които в момента използват насилие, да се обединят в една мирна посока на развитие на страната. Това са важни въпроси и начинът по който ще се справим с тях ще определи какво ще бъде бъдещето на Афганистан след 2014 година. Но държа да подчертая, че аз съм уверена в бъдещето на страната и държавният главен секретар на НАТО ме увери, че няма да има липса на сигурност в Афганистан след изтеглянето на силите на НАТО. И това негово изявление много ме а, успокои. Благодаря ви. Сега давам думата на координаторът на социалистите демократите, господин Вишневски. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо министр на външните работи от името на групата Социалистите демократите. Искам да ви приветствам за добре дошла в Комисията на Европейски парламент. Винаги се радваме, когато виждаме жени, заемащи такива важни позиции. Виждаме, че дори ако погледнете срещите на министрите на, на съвета на външните министри на Европейския съюз, там преобладават мъже, така че действително искам да ви поздравя за всеки пост, който заемате. Има въпрос, който не е свършен толкова пряко с външната политика. Въпросът е до каква степен, въпросът ми е следният, до каква степен економическата криза засяга Пакистан и как, как това се отразява на социалните промени в страната. Очевидно е, че социалните промени имат влияние, дори пряко влияние върху възможностите на екстремистите да привличат нови хора към тяхната кауза. Казахте, че сте постигнали напредък в борбата срещу екстремистите. и а, че искате да превърнете борбата срещу екстремистите не в а, борба на чужденците срещу Пакистана, а борба на самите пакистанци срещу екстремистите. И е ясно, че тази борба не може да се осъществи само от военните и въоръжените сили. Въпросът ми е как, как, колко голям напредък са постигнати, постигнали наистина и какъв е напредък, който се постига в областта на образованието. Защото колкото по-образовани са моите хора, толкова по-малко склонни ще са те да се обърнат към екстремизма. Въпросът ми е какви са мерките, които предприемате по отношение на образованието и екстремизма и как развитието на социалните реформи помага борбата срещу екстремизма. Благодаря ви, госпожо министър. Да, казаното от вас е напълно вярно. председател. Госпожа министра, прав сте, двете въпроса са взаимосвързани. Както знаете, нееднократно Пакистан е искал от останалата част от света да ни помогне по-добре да се борим срещу екстремизма по един начин и това е чрез економическа подкрепа. И затова още веднъж казвам, благодаря ви за възможността дадена чрез автономните търговски преференции, както и възможностите за възстановяване на граничните райони между Афганистан и Пакистан с помощта на Съединените щати. Там се създават нови възможности за развитие на предприемаческата дейност страна на населението и по този начин се дават нови възможности на, на хората в тези региони. До момента Пакистан е загубил около 70 милиарда долара в войната срещу тероризма и екстремизма, поради намаляване парите чуждестранни инвестиции, намаляване инвестициите в страната като цяло, тъй като за да има инвестиции трябва да има стабилно, стабилна среда, а през последните 10 години средата в Пакистан не е сигурна. През последните няколко години, както знаете, особено последните няколко месеци се засилват случаите на насилие по границата с Афганистан и всички тези фактори намаляват економ... качеството на економическата страна в страната. Споменахте въпроса за образованието. Както вече казах, отпускаме се повече средства на провинциите, а провинциите са натоварени с осигуряване на образованието. В Конституцията е записано не само правото на всяко дете на образование, но и задължението на държавата да предостави това образование. Тоест държавата е длъжна да гарантира, че е, всички деца имат достъп до образование. Така че ние полагаме усилия на вътрешно равнище за, раз... за разработване на образованието, на, във външно измерение сме благодарни на Европейския съюз за търговските преференции и за достъпа до общата система на търговските преференции, което ще подпомогне пакистанската економика и ще намали стимулите на хората да се обръщат към екстремизъм. Колеги, предлагам сега да дадем думата на господин Танък, който е координаторът на групата на консерваторите и реформистите, след което думата ще имат цените колеги. And, uh, uh, thank you, madam. Did you ask for the floor as well? Oh, I'm sorry. Second. Okay, I'll see to it that you get the floor. But we, we, we start with uh, Mr. Tanner. Thank you. Ще започнем с господин Танък. Благодаря, госпожо председател. Госпожо външен министр, седя ето тук. Добре дошла от името на групата на ЕКАРЕ, която включва голям брой британски консерватори. Като се има предвид наследството, което от Пакистан проявяваме голям интерес към вашата страна, през изминалите месеци аз поставих акцента в работата си върху правата на мълцинствата, например правата на християнското мълцинство, правата на жените и твърденията за преследване на дадени етнически общности, например болуките и синдите. Те имат своя диаспора в моя избирателен район. Ще се спра днес върху мюсюлманите Амадия, чийто духовен водач днес вечерта ще присъства на вечеря в парламента, чийто домакин съм аз. Утре ще има конференция посветена на тази общност. Защо тази мирна мюсюлманска общност все още е обект на забрана в Пакистан, а може да управлява свободно религията си в останалата част от Южна Азия, в това число и в Бангладеш? Бихте ли могли да се спрете върху отношенията с Индия, съседна на вас страна, в следствие от екзекуцията миналата седмица на терорист, роден в Пакистан, участвал в терористичните атаки в Мумбай? Имаме ли основания да очакваме подобряване на отношенията между Нью Делхи и Ислямабад? Още веднъж ще поздравя повдигна въпроса за изтеглянето от Афганистан на силите на ИСАФ. Има известна загриженост във връзка с това, че <clears throat> това ще бъде използвано като повод за реталибанизиране на Афганистан. Ще потвърдите ли това и каква е позицията на вашето правителство относно Афганистан след изтеглянето на частите на ИСАФ? Госпожо министър, ще ми позволите ли да дам възможност на още няколко колеги да зададат въпроси? Господин Карим. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, за мен е истинско удоволствие да ви приветствам с добре дошла в Европейския парламент. Аз съм председател на групата на Европейския парламент за приятелство с Пакистан – Искам да ви приветствам първо за това, че изключително дисциплинирано се вместихте в отреденото ви за изказване време. Можем да ви вземем за пример тук в парламента. Няколко кратки въпроса. Първо, статута на най-облагодетелства на нация за Индия. Европейският съюз е отстоявал този статут – вече от доста време насам. Окоръжаваме както Индия, така и Пакистан да тръгнат по този път. Министърът на външните работи на Пакистан преди вас работи по този въпрос в продължение на няколко години. Той знае с каква подкрепа се ползва Пакистан от Европейския парламент. Що се отнася до случая на Малала Юсафсай, Сай, той оказа емоционално въздействие върху целия свят, не само върху Пакистан. Бяхме свидетели на обединяване на силите, основаващо се на общи ценности, общи ценности, на които даде израз това момиче. Имаше предложение тя да се установи в Обединените арабски емирства. При всички положения Малала е добре дошла в Обединеното кралство, кралство. То ще продължи да я подкрепя. Имаме данни, че тя се възстановява бързо. Няколко думи за изборите, госпожо министър. В миналото Европейският съюз е изпращал мисии за наблюдение на изборите. Имате ли информация за това кои организации ще излъчат свои мисии за наблюдение на предстоящите избори? Ще може ли да участва и Европейският съюз? Увеличава се броят на отвлечените и дори убитите европейски граждани, пътуващи в Пакистан. Има подобен случай от Обединеното кралство. Бяха убити трима британски граждани. До момента никой не е бил подводен под отговорност. Малик Махами Екбал бе отвлечен. Последствия се завърна в Обединеното кралство. Върна се след това в Пакистан, за да подведе извършителите под отговорност. И от тогава семейството му не е чувало нищо за него. Нека привлека вниманието ви и към един особено затрогващ случай. Става дума за 6 годишно момиче, Баща и в момента се намира в затвора, тъй като преди 4 години е взел детето от Обединеното кралство и го е отвел в Пакистан. Отказва да даде информация за местонахождението му. Искаме пакистанските компетентни органи да ни уверят, че детето е живо и е добре и да предприемат мерки за неговото завръщане в страната. Аз ще си сътруднича с нашия външен министр по този случай, но бихте ли могла да ме уверите, госпожо министр, че и пакистанските компетентни органи ще направят всичко възможно за завръщането в страната и на тази британска гражданка? Председателката, при все, че са много интересни въпросите ви, надвишавате много времето си за изказване. Моля да го спазвате. Господин Милан Мон. Eh, uh, благодаря. Нека госпожа външния министр да сложи слушалките си, за да чуе превода. Първо, госпожо министър, благодаря ви, че в този понеделник сте в Европейския парламент. Знам колко трудно се пристига в понеделник в Брюксел. Ние също малко трудно идваме от Испания, но ето дойдохме специално за да ви чуем. Първи въпрос. След преизбирането на пакистанския презид... на президента Обама, как мислите, че ще се развият отношенията между САЩ и Пакистан? Напоследък имаше известно време напрежение, не винаги са липсвали търкания. А още повече, че има и проблем с снабдяването на натовските войски в Афганистан. Какво очаквате от новия мандат на президента Обама? Uh, Благодаря ви. Първо, мога да ви уверя, че понеделник след обед е, не е най-подходящо време за работа във всеки парламент, не само в европейския. Мога да ви уверя отличен опит с нашия парламент в Пакистан. Ще започна с изказването на последният член на парламента. През последните няколко години отношенията ни с Съединените щати бяха леко обтегнати и това се дължеше главно на неразбиране, защото това, което на пръв поглед бяха източниците на неразбиране се оказаха източници на съгласие относно по отношение на Афганистан и а, фактът, че стабилността и просперитета на Афганистан са предусловие за стабилността и, и просперитета на Пакистан. Същото въжи и за борбата срещу тероризма. Борбата срещу тероризма вреди на нашата економика и на нашите граждани повече, отколкото на който е било другиго. И за това ние сме се ангажирали твърдо да се борим срещу всички групи, които използват насилие за постигане на своите цели. Подчертавам за всяка група, която използва насилие. На въпроса ви какви са ни очакваните от преизбирането на президента Обама, първо държа да отбележа, че през последните 6 месеца Пакистан и Съединените щати успяха да подобрят отношенията си и дори бих казал да ги нормализират. Имаме общи цели, по които трябва да работим по отношение на Афганистан и по отношение на региона като цяло, така че мисля, че ще може да продължим да работим съвместно. Важно е в Афганистан да няма вакуум на сигурността. Такива са очакванията и целите и на НАТО, и на Съединените щати, и на всички останали държави, които участват в този процес. Така че ние имаме общи цели в Афганистан, но и като цяло смятам, че отношенията с Съединените щати са много важни и ще продължим да работим по тях. Господин Карим спомена на първо място отношенията ни а, с Индия чрез промяната в политиката си от 40 години насам Пакистан ясно показва желанието си да за истинска промяна в отношенията с Индия, които не трябва да се определят само от миналото. потом се да гледаме на тези отношения от регионална гледна точка. Тук от Брюксел най-лесно може да се подчертае, че бъдещето е на регионите. И Европейския съюз е един отличен пример за цял един регион, който работи отлично заедно. И ние се надяваме един ден това да е, същото въжи и за нашата, нашият регион. Така че се надяваме нашите усилия по отношение на Индия да да, да предизвикат същите реакции от другата страна. Споменахте Малала Юсовзай и реакциите, които не случи предизвика по целия свят, споменахте и парламента и мисиите за наблюдаване на изборите. Мога да ви уверя, че Пакистан ще покани мисии за наблюдение на Европейския съюз. Това е дългогодишна традиция. Ние ще се придържаме към нея. Попитахте ме за... помолихте ме всъщност лично да се ангажирам в... за помощ по конкретния случай с това момиче граждани в Великобритания и аз се ангажирам пред вас, ще помогна. По отношение на мисуманите Ахмади, държа да подчертая, че информацията, с която разполагате, е напълно неправилна и се надявам Европейския парламент се запознае по-добре с ситуацията преди отново да се приемат подобни резолюции. Всъщност, мисиомани членове на... Мисиомани Ахмади, извинете, са членове на парламента на Пакистан и по никакъв начин не са задълж... забранени в страната. Въпрос за социалното развитие, държа да подчертая, че в Пакистан има действително много предизвикателства от социална гледна точка, но също така и държа да подчертая, че ние полагаме огромни усилия през последните години за преодоляване на тези предизвикателства. Казах ви в началото за усилията, които полагаме за гарантиране закрила на, най- на най-уязвимите гледна точки, в частност на жените. Нашето общество много бързо се развива и се променя към общество, приличащо на вашето, но този процес изисква търпение и много усилия и мога само да ви призова да продължите да им подкрепяте за постигане на тези цели. относно официалните ви обвинения, към мрежата и Саган, мисля, че информацията ви е малко поостаряла. Съвсем накратко, Наскоро Конгрес на Съединените щати реши да обяви, реши да взе, взе решение да обяви мрежата за терористична мрежа. А Пакистан, която работи тясно сътрудничество по този въпрос, беше помолена да изкаже своето становище. И нашето становище е че ние не трябва да се изказваме по мрежата Хагани, защото те, това не е мрежа от пакистански граждани. И а, ако те са всъщност в. А, Но, пак казвам, мрежата Хакани е реалност, която съществува в региона и с която трябва да а, се за... въпрос, който трябва да бъде разрешен по някакъв начин. Отново повтарям, Пакистан с пълно основание смята, че всяк, всеки един организъм който използва насилие, не може да бъде приятел на Пакистан, било то открито или не открито. И затова ние по ангажимента да помагаме всяка страна, която се бори срещу такива организми на своя територия. По отношение на коментара за жените външни министри, мисля, че върховният представител на Европейския съюз по външната политика Катрин Аштън е човек, с който вие може да се гордеете. Тя действително е един много ефикасен министър на външните работи. И мисля, че вече отговорих на въпросите, свързани с социалните реформи. Благодаря ви, госпожо министър. Имаме още четирима поискали думата. Ще ви ще го даме на четиримата поискали, но както виждате, е 4 без 10 вече, в 4 трябва да започнем с гласуването, така ще ви помоля да бъдете кратки. Госпожа министра също трябва да има възможност да отговори на въпросите ви. Мария Тескаки, господин Аткинс и господин Посел. И ще ви помоля да се ограничите с по една минута в изказванията си. Мария, имате думата. Благодаря ви. Госпожо министър, за нас е удоволствие да може да мани мнения с вас. Първо, един въпрос е свързан с отношенията ви с Исламска република и Иран и как ги виждате в геополитическият контекст на предизвикателствата, които според нас са сред най-сериозните от гледна точка на Европейския съюз. Вторият ми въпрос е свързан с свободата на изказ и в частност достъп до информация в интернет. Както знаете, светът е, е глобално обвързан и има близо 50 милиона интернет сайтове само в Пакистан. И всички методи за наблюдение и контрол в интернет в една държава се отразяват и на останалите държави. Какъв коментарът ви? Все още ли е блокиран сайтът YouTube в Пакистан и ако да, защо? Също така, както знаете, на срещата на международните оператори на, телеком... на телекомуникациите се провежда в Дубай в момента и имате ли приоритети в областта на действието в интернет? Благодаря ви. Господин Шолц, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на госпожа министъра за нейните стъпителни думи и за отговорите им. Ще премина към, директно към въпросите ви, въпросите си. Първо, каква е позицията на страната ви относно а, статутът на страна наблюдател на Палестина? И на второ място, как оценявате инициативата на генерал секретар на ООН Бан Кимун към замразяване на оръжията за масово унищожение в Близкия изток? И на трето място имаме сведения за много тясно сътрудничество между ам, заводи за производство на текстил в Пакистан и германските компании. Положение производител от Германия Хеклер и Кох защото, доколкото разбирам се, още има оръжия, които се произвеждат в Пакистан с лиценз на Хеклер и Кохи, които се продават из Близкия изток. И ще се радвам да чуя вашата позиция по този въпрос. И накрая, каква е позицията ви относно конфликта в Кашмир? Благодаря ви, господин Аткинс. Аз винаги съм кратък, госпожо както знаете. Твърди си, че Пакистан е една от най-компликираните държави по света. Вярно ли това и какво правите, за да го а, промените? И на второ място, кога ще се промени закона за, богохулстването, за да се престане, да се прекрат, сложи край на убийствата на хора, които просто не са мисиомани в една държава, която претендира, че е демократична? Благодаря ви, господин Посъм. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, Имам два класически и то кратки външнополитически въпроси. Колегата Шарк вече обърна внимание на геостратегическото значение на Пакистан. За това искам да ви попитам какви са отношенията ви с, с държавите от Персийския залив, където в момента има доста проблеми и различни тенденции. И същия въпрос имам във връзка с Централна Азия, преди всичко Таджикистан и Киргистан. Дали нестабилността от там може да се пренесе в Пакистан? Благодаря. Госпожо министър, имате думата. Благодаря за интересните въпроси. възприемаме по особено конструктивен начин всички тези въпроси, тъй като зад нас те са възможност да отстраним някои недоразумения и да обърнем поглед към бъдещето. Господин Посе, отговорихте за връзките с Близкия изток, за това дали сме загрижени в връзка с промените там. Имаме добри стратегически отношения с много страни от Близкия изток, най-вече на ниво съвет за сътрудничество между арабските страни от залива. Подкрепяме принципа на независимост и териториална цялост на отделните страни. Ако в дадена страна в страната се подеме инициатива за промени, сме готови да ги подкрепим. Мога да ви дам за пример демократичните промени в Египет, които ние подкрепихме. Самият Пакистан е демократична страна и подкрепя зараждащата се демокрация в която и да е страна. Говорихте за Таджикистан. Ако има в дадена страна нестабилност, то тя лесно се прехвърля през границите. За нас Централно-Азиатските републики са много важни партньори. Да се надяваме, че ситуацията в Афганистан ще се стабилизира, тогава ще можем да използваме страната като транзитен маршрут за износ на наши стоки към Централно-Азиатските страни. Миналия петък в Ислямабад Говорихме за това преходното споразумение между Афганистан и Пакистан да обхване и Таджикистан. Разговаряхме за това с външния министр на Афганистан миналия петък. Това ще даде възможност на много повече партньори да участват в процеса на установяване на стабилност. И ако Афганистан се превърне в транзитен маршрут за нашите стоки, това ще даде тласък на економиката и от своя страна на стабилността така че ще е много важно да дадем тази възможност на Афганистан. Сър Аткинсън говори за това, че е било казано, че Афганистан е една от най-корумпираните страни в света. Запитахме какво предприемаме за справянето с този проблем. Предстои в парламента да бъде внесен исторически по рода си законопроект за контрола върху корупцията и за отчетността. Нека ви обърна внимание на това, че през изминалите три години и половина за първи път в историята на страната комисията по държавните финансови отчети бе ръководена от лидера на опозицията. Това говори за политиката на правителството в тази област. Пакистан се нарежда сред много други страни, които имат проблем с корупцията, била тя институционализирана или не. И работим за справянето с този проблем по пътя на законодателството и по други начини. Говорихте за закона за богохулството. Нека ви обърна внимание, че е имало 253 случая на богохулство. Само по 9 от тях са били засегнати не мюсюлмани. Всички останали обвинения са били предявени срещу мюсюлмани. Така че не мисля, че този закон се използва като инструмент за преследване на немюсюлманските общности. В международните столици нерядко се разпространяват новини за проблеми с правата на човека, за социални проблеми в Пакистан. Но кой привлича вниманието на световната общественост към тези проблеми? Това издания като Daily Telegraph и Washington Post ли са? Да, но тези източници черпят своята информация от гражданското общество, от независимите медии в Пакистан. И това е доказателство за демократичността на Пакистан. За богохулството ще ви припомня за скорошния случай с Рим Маси – бе извършено преследване от страна на мюсюлманин. Този мюсюлманин бе изобличен от едно мюсюлманско общество и наказан с лишаване от свобода. Ето как се справя нашето общество всички тези предизвикателства. Вярвам, че Пакистан по пътя на гражданското общество, на съдебната власт и най-вече на парламента, чрез приемането на нови законопроекти, много активно работи за справянето с тези предизвикателства. Разбира се, естествено е, че вие проявявате загриженост вие, ние проявяваме дължимото уважение към тази ваша загриженост, но изтъкваме също, че работим за справяне с проблемите. Споменахте и предоставянето на Палестина на статут на наблюдател на ниво ООН. Нещо, което е много важно за нас. Говорихте за производството на оръжия в Близкия изток с лиценз от Европа. Ние не участваме в това, но мога по-подробно да се запозная с случая. Бе поставен и въпрос за конфликта за Кашмир. Това е един много важен въпрос. Докато не бъде решен конфликтът във връзка с Кашмир между Пакистан и Индия, то ще продължат да се възползват от това унези, които през изминалите 60 години се опитваха да насаждат връжда между двете страни. Ако искаме да сложим край на тази връжда, трябва да решим кашмирския конфликт. Но как можем да го решим? По пътя на повече враждебност ли? Не, Пакистан не мисли така. Можем ли да го решим по пътя на военни операции или дори войни? Отговорът на Пакистан също е не. Ние смятаме, че можем да решим проблема по пътя на диалога, след като и двете страни седнат на масата на преговорите. В този диалог трябва да участват и населението на региона на Кашмир. Това е важно според нас. Но политиката ни към Индия е насочена към първо към решаването на проблеми, които не са толкова сложни. Of course, very, very keen to do that. Then the last or the first question that was asked was about uh, the Islamic Последният въпрос, който ми бе поставен, бе за Ислямска република и Иран и за това, че Европейският съюз смята Иран за геополитическо предизвикателство. Попитахте ме каква е позицията на Пакистан по този въпрос. Пакистанското правителство се гордееше след като встъпи в длъжност с това, че външната му политика е насочена конкретно към всеки един отделен негов съсед – в региона, към всяка отделна държава от региона. И външната ни политика е насочена и към Иран, тъй като Иран има общи граници с страната ни. Опитваме се да подобрим отношенията си с Иран, така както се опитваме да ги подобрим и с всички други страни от региона. Опитваме се да вървим в посока мир и стабилност. Що се отнася до ядрената енергия, всяка една страна има право да използва ядрената енергия за мирни цели. Насърчаваме Иран да стори това, придържайки се към международните си ангажименти. Попитахте ме и за свободата на печата и медиите. Госпожо, уверявам ви, че ако посетите Пакистан, ще се убедите, че нашата преса, нашите медии са също толкова свободни, колкото пресата и медиите във всяка една друга държава по света. Блокирането на достъпа до YouTube бе продиктувано от сериозна загриженост във връзка с сигурността в Пакистан. Помолихме YouTube да блокира по-точно достъпа само до една страница в интернет. И с удоволствие бихме се възползвали от тази възможност да се блокират определени страници, които представляват проблем. Благодаря ви, госпожо министър, за участието в днешните разисквания. За нас дискусията бе особено интересна. Извинявам се за лошото време тук в Брюксел. Да се надяваме, че ще се подобри. Още веднъж много ви благодаря, че ни отделихте от времето си. Thank you very much. Thank you. So, colleagues, good afternoon. Let's start with the vote because we have a quite... Колеги, добър ден. Ще ви моля да започнем с гласуването, защото дневният ни ред е доста натоварен. Припомням ви, че след гласуването ще проведем дискусия относно положението в Египет и то ще бъде присъствието на господин Бернандино Леон, специалният представител на Европейския съюз за Южното Средиземноморие. А сега започваме с гласуването и за нещастие ще трябва два пъти да гласуваме по първото досие по правни причини. Не ме питайте точно какви, но такъв беше съвета на нашата правна служба. И така първото е социалната корпоративна отговорност, насърчаване на интересите на обществото по пътя към устойчиво и приобщаващо економическо развитие. Моля ви, колеги, нека започнем до гласуването също трябва да си приготвя картата за гласуване. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Извинете, изменение първо има и устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Изменение 2 пада. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 пада. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против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 въздържали се, приема се. Устно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Изменение 43. Моля, гласувайте електронно. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменен 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 46 за, против, Трябва да проверим отново електронно. Моля, гласувайте по изменение 46. Още един колега. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се с 27 против и 19 за. Сега гласуваме електронно по проекто становището. Моля, гласувайте. Още един колега трябва да гласува. Моля, прекратете гласуването. Приема се с 41 гласа за и 1 глас против. Госпожа Дати. Господин председател. Госпожа Саифи. Извинява се председателят. Гласувах за, а, беше се отбелязва, че съм гласувала въздържала се. Исках само да отбележа това, защото явно има някакъв проблем с а, техниката. Добре, Отбелязахме си. Така, колеги, отново трябва да гласуваме по същото становище и започваме отново. Изменение едно. Господин Малго. Президенте, висто да dobbiamo ривотаре. Благодаря, господин председател. Трябва да повторим гласуването. Ако всички са съгласни да се движим по същия списък за гласуване. Ако всички политически групи са съгласни и списка е същия, да гласуваме анблок. And, uh, like the... Всички политически групи разполагат ли с, с същите списъци за гласуване и предполагам са съгласни, че ще гласуват за, но може би някои от групите все пак е против. Моля зелените. По изменение 40 имаше устно изменение 5 и първи път всъщност не гласувахме по това устно изменение. Затова смятах да го спомена при второто гласуване. Всъщност, аз самата го забелязах чак след като бяхме гласували окончателно по целия документ. По изменение 40 им, е, има устно изменение 5, което не пада. То пада само ако изменение 39 е прието, но може би секретарията е по-наясно. This oral amendment 5 for... изменение 5 пада, ако компромис 10 се приеме. такова е мнението на секретарията. Госпожа Брантнер казва се, че ако че се при, приема и ако компромисно решение компромис 10 се приеме, се включва в текста на изменение включително и ужното изменение в добавка на компромис 10. Председателят, т.е. според вас е трябвало да гласуваме по устно изменение 5. Госпожа Брантнер, да, може би, но не съм много сигурна, текстът е доста сложен, гласуването е доста сложно. Председателят, ако нямате нищо против, нека да гласуваме само по устно изменение 5, след което да се съгласим с предложението господин Малго и да не гласуваме отново по, целия, по всички изменения, само по целия текст. И така гласуваме по устно изменение 5. За. Първо давам думата на докладчика. Е, Аз съм против това предложение за изменение, тъй като то е предложение, което е внесено за да влезе по някакъв начин в компромиса, но е внесено чак в петък, тъй че нямахме време да го включим. И само поради тази причина съм против предложение за изменение номер 40. При такъв случай, ако вие всъщност сте против устното изменение, не може да гласуваме по него съгласно правилата на нашата комисия, така че продължаваме с Продължаваме нататък. Съжалявам, но не може да гласуваме по това изменение. Както се споразумяхме преди малко с всички политически групи, няма да гласуваме втори път. Приемаме резултатите от първото гласуване и продължаваме нататък до контекста господин Малро, предложение за резолюция за приключване на разискванията по изявление на съвета и комисията относно споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. И така, колеги, започваме да гласуваме по това досие. Изменени 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 64 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. Изменение 64. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. Съжалявам, не беше ясно как гласува групата на социалистите и демократите. Изменение 65, идентично 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Две идентични изменения, 75 и 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Още две идентични изменения, 77 и 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за. Изменение 100 пада. Изменение 101 за, против, въздържали се,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 въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 и 113, които са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 с устно изменение 1. Госпожа Копа. Благодаря ви. Бих искала да предложа устно изменение, признава постоянното, постоянното ангажимент на властите на Ирак за гарантиране на адекватни а, условия на населението на регионите. Съгласно параграф 3, и 105 споразумението за сътрудничество с Ирак за връщане на всички граждани от региона към Кория, за да може, официално, за да, може да се разреши официално статута им територията на Ирак. Благодаря ви, госпожа Копа. Господин Мауро. Благодаря, господин председател. Аз съм против такова едно изменение – защото сега внесеното изменение, което ни се предлага, дава достатъчно а, яснота във връзка с лагера Ашраф. Така че моля да проявим повече отговорност към този пасаж. В противен случай ще се затрудни гласуването. this, uh, oral amendment. Yes. Значи вие сте против това устно изменение, така ли? Контрарио l'emendamento презентато dal група социалисти. Да, против е, предложението на социалистите съм. Госпожа Копа, ние сме против устно изменение, внесено от НП. Then we are uh, not going to vote any oral amendment В такъв случай няма да гласуваме по нито едно от двете устни изменения. Гласуваме изменение 115 без устни изменения. За против, въздържали се, приема се. Приема се 115 в първоначалният му вид без измен... устните изменения. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 108... 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 119 с електронно гласуване. Please close the vote. Моля, прекратете гласуването. Приема се с два гласа. 120 за. Против. Въздържали се. И това изменение проверяваме с електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 131 за, против, въздържали, се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, приема се. Проминаваме към преамбюла. Съображение А. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 с устно изменение 2. Господин Качин. Благодаря ви, господин председател. Искам да предложа компромисно устно изменение. Един офис на място може да повиши значително функционирането на Председателството на Европейския съюз в Бактат. Както знаете, много от страните нямат кабинети в Багдата в в Ербил, където е и бизнес общността като цяло. Така че смятам, че, че с това изменение може наистина да подобрим видимостта на нашия офис и ще можем по-успешно да подкрепиме дейностите в, на място в Ербил. Благодаря ви. Председателят някой против устното изменение? Не, добре. В такъв случай гласуваме изменение 33 с устно изменение 2 за против Въздържали се? Не е ясно. Проверяваме с електронно гласуване изменение 33 с устното изменение на 2 на господин Качин. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се 28 против, 17 за. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 41. Ако нямате нищо против, гласуваме амблок изменение 41 до 50. Гласуваме изменение от 41 до 50 без 43. За, против, въздържали се, приемат се. Сега гласуваме по изменен 43 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ако искате, може да проверим електронно. Приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се, 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да гласуваме 54, защото изменение 30 не беше прието. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 също гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега продължаваме изменение, по изменения от 1 до 14 амблок. Амблок, ако нямате нищо против. За. Против. Въздържали се. Всички изменения от 1 до 14 се приемат. А сега гласуваме електронно по цялата проекторезолюция. резолюция. Моля, прекратете гласуването. Приема се с 42 гласа за и 2 въздържали се. Поздравление, господин Малко. No, the next yeah.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 Председателят, колеги, нека ви припомня, че Комисията по международна търговия изготви становище за Комисията по външни работи. Гласуваме по окончателния текст на проекто препоръката. Гласуваме електронно. No. Again, we need to repeat again, sorry, there was a technical problem. Съжалявам, имаше технически проблем. Трябва да повторим гласуването. Липсват още три гласа. Трима колеги не са гласували. Още двама трябва да гласуват. Още един. Край на гласуването. Приема се с 47 гласа за и двама въздържали се. The next dossier is the integration of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 електронно гласуване по целия текст на проекто становището с измененията. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за, един въздържал се и два гласа против. Господин Преда. Благодаря ви, господин председател. Всъщност объркахме се при гласуването на втората част от изменение 2. Трябваше да не гласуваме, защото с изменение 1 беше прието. имаше гласено гласуване и ние трябваше да гласуваме по втората част, защото устно изменение едно вече беше прието. Това е. So, uh, Да, прав сте, но втората част на изменение 2 бе е отхвърлена, ако правилно си спомням. Но всъщност втората част на изменение 2 отпада, нали така? Да, благодаря, отбелязахме си го. So that was uh, the last uh, dossier for the, uh, for the... Това бе последният текст, по който трябваше да гласуваме днес след обед. Продължаваме с следващата точка от дневния ред – ситуацията в Египет но преди това ще прекъснем за няколко минути. Uh, председателят. Колеги, току-що ми казаха, че господин Леон ще бъде тук в 5 часа. Това означава, че ще прекъснем за около 15-20 минути. Моля отново да се върнете тук в 5 часа. we try to get Mr. Leon as soon as possible. Ще се опитаме да осигурим присъствието на господин Леон колкото се може по-бързо.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 Uh, uh, uh, Председателят. Колеги, можем да продължим работа. Сред нас е господин Леон. Следващата точка от дневния ни ред е разискване по ситуацията в Египет. Приветствам с добре е дошъл господин Бернардино Леон, специален представител на Европейския съюз за региона на Южното Средиземноморие. Господин Леон има сериозна загриженост във връзка с Конституционната декларация, отправена от президента Мурси на 22 ноември. Тя не е в съзвучие с демократичните принципи на контрол и на срещен контрол, както и с принципите на правовата държава. Тази декларация предоставя почти неограничен имунитет и почти неограничено осмотрение на господин Мурси една тревожна промяна. В Конституционната декларация се защитава съветът Шура от разпускане от страна на Конституционния съд. Към момента в Египет всички политически сили трябва да бъдат в състояние да обсъдят проекта на Конституция в навечерието на предстоящия референдум на 15 декември и на изборите в началото на 2013 година. Проектът на Конституция бе провъзгласен няколко дни след като представителите на специалната група за Египет подчертаха значимостта на демократичните реформи в Египет и особеното значение на правата на човека. Европейският съюз е поел ангажимент за дългосрочна финансова помощ за Египет Предоставил е и подкрепа за обезпечаването на имущество на представители на режима на Мубарак в Европа. В днешното разискване искаме да поговорим с вас за това какво финансово и политическо въздействие може да окаже Европейския съюз върху Египет с оглед на спазването на принципите на демокрацията, на установяването на диалог с гражданското общество и основните държавни институции. Настоящата ситуация поставя на важно изпитание и политиката на Европейския съюз на добросъседство, както и принципа повече срещу повече. Каква е ролята на Европейския съюз при прилагането на този принцип? Трябва да се стремим към стратегическо партньорство с Египет. Същевременно обаче трябва да сме наясно и с основните принципи на това партньорство, а именно зачитане на правата на човека и основните свободи, пълно зачитане на демократичните институции, установяването на търпимост и върховенство на закона в обществото. Господин Леон, ще ви дам думата за изложение, след което ще имаме възможност за разисквания с колегите. Благодаря, господин председател. Добър ден! За мен е удоволствие да съм отново в парламента. Днес предстои да обсъдим Египет. Египет винаги е будил загриженост сред нас, винаги е бил сред приоритетите ни в региона. Още повече като се имат предвид събитията от изминалите две седмици. През изминалите две седмици се задълбочи политическото разделение между представителите на така наречения политически триъгълник – президента и Мюсюлманското братство от една страна, представлявано от партията за свобода и справедливост, съдебната власт и повечето опозиционни партии и либералните политически сили. Това разделение, както знаете, се задълбочи откакто президентът в Конституционната декларация на 22 ноември прогласи, че учредителното събрание и съветът Шура не би следвало да бъдат обект на производство, образувано от Върховния конституционен съд бе прият проектът на Конституция в рамките на една будеща в противоречия процедура. Проектът на Конституция бе одобрен в петък на 30 ноември. Това бе последвано от демонстрации от страна на неислямисти и ислямисти. Вчера и днес напрежението нарастна, както в Кайро, така и в други големи градове в Египет. Не се наблюдават актове на насилие, но се повишава напрежението. Президентът Мурси призова за провеждането на референдум за проекта на Конституция на 15 декември – Очакваше се вчера Върховният конституционен съд да излезе с решение относно законосъобразността на учредителното събрание и съвета Шура. Протестиращи ислямисти оградиха сградата на съда, попречиха на съдиите да влязат в сградата. Партията за свобода и справедливост призова демонстрантите да не възпрепятстват съдиите да влязат в сградата, но този призив бе безуспешен. В резултат от всичко това членовете на Конституционния съд решиха да преустановят работа за неопределен срок от време. Призоваха също така и за бойкотиране на референдума. По-късно в събота така нареченият клуб на съдиите, т.е. съсловната организация на египетските съдии, обяви, че за момента отказва да приеме компромис. Съсловната организация на съдиите потвърди своята решимост да не осъществява надзор върху провеждането на референдума но това решение не е обвързващо за магистратите. В същия ден партията за свобода и сигурност обвини Върховния конституционен съд, че неправомерно се намесва в политически въпроси. Националният фронт за спасение се обяви против призива на Мурси за референдум. Заяви, че Конституцията е незаконосъобразна и че се отхвърля от по-голямата част от населението. Бе посочено, че проектът на Конституция е бил прият по изключително ускорена процедура, така че не е имало възможност за широко обсъждане от страна на обществеността. Предвидени са демонстрации утре пред президентството в Кайро. Бе изготвено изявление, подписано от 18 партии и групи, в това число Социал-демократическата партия, Националния фронт за справедливост и демокрация и движението Кефая и други. опозицията в по-голямата си част или бойкотира референдума, или предлага да се гласува против проекта на Конституция. Но не всички опозиционни сили са на това мнение. Натикат се и гласове в подкрепа на компромис на изграждането на мост между двете страни. Само преди няколко часа бившият председател на Комисията по правата на човека излезе с предложение за такъв компромис, за намирането на допирни точки между правителството, опозиционните сили и съдебната власт. Върховният представител, Европейската служба за външна дейност, аз в качеството си на специален представител поддържаме тесни връзки с най-важните действащи политически лица, сред които са министърът на външните работи, представителите на най-големите политически партии, представители на организации на гражданското общество и на институциите. Основното ни послание е, че следва да се постигне надежден консенсус между всички политически сили, да се постигне споразумение с съдебната власт, така че да няма сблъсък между институциите и да се върне процесът по провеждането на референдум към процедура отчитаща ролята на всички действащи лица, както и ролята на съдебната власт, така че да се приеме конституция, зачитаща равенството и достоинството на всички. Заявихме пред египетската страна, че е много важно да се изгради една силна демокрация, основаваща се на плурализма, на разделението на властите, на контрола и на срещния контрол, както и на зачитането на правата на младсинствата. В едно мое неодавнашно публично изявление заявих, че зачитането на правата на младсинствата е сред ключовите елементи на демокрацията. Демокрацията не се изчерпва единствено с надлежното провеждане на избори. Следва да се осигури, разбира се, и независимост на съдебната власт, независимост на средствата за масово осведомяване, като се заложи основно на свободата на словото. Всяка от двете страни изтъква убедителни аргументи. За нас е важно да отстояваме позицията на онези, които предлагат постигането на консенсус. Декре, указът на президента не насърчи консенсуса. Издаването на този указ бе погрешно. Смятаме, че всички участващи в процеса от египетска страна трябва да поемат отговорност за постигането на консенсус. Тази отговорност се пада, разбира се, най-вече на правителството и на президента, но следва да бъде поета и от всички останали действащи лица в политиката. Вашият председател припомни за работата на специалната работна група Европейски съюз Египет. Наскоро бе проведена нейна среща. Тази група е чудесен инструмент за сътрудничество с египетската страна. Тази структура не е само цел. Тя поставя началото на процес между Европейския съюз и Египет. Някои членове на нашия екип определиха тези нови отношения като едно ново споразумение между Европейския съюз и Египет, основаващ се на насърчаването на мира, стабилността и просперитета, на зачитането на върховенството на закона, на правата на човека и на принципите на доброто управление. Декларацията, изготвена от работната група, е много добра. Пасажите за правата на човека, демокрацията, консенсуса, приобщаването са особено убедителни. Особено важно е и участието на някои членове на Европейския парламент, като господин Салафранка, госпожа Анеми Ниц Утеброк. Провеждаме срещи и с представители на гражданското общество преди, по време на и след срещите на специалната работна група представители на гражданското общество, на политическите партии, на опозицията могат да участват и в самите срещи на работната група. Така се откриват нови възможности за диалог между институциите на двете страни. Предстоят ни тежки времена. През идните седмици, в навечерието на референдума, както и след референдума, няма да ни е лесно. Твърдо сме убедени, че трябва да заложим на повече Европа, т.е. на по-активно участие на Европейския съюз в Египет, на по-активни усилия от страна на Европейския съюз за постигането на консенсус и за приобщаване. Това трябва да е нашият отговор. Европейският съюз се намира в единствено порода си положение. Това е, може би, единственото действащо лице, в международната общност, което разполага с подобна специална работна група, която е изготвила и своя окончателна декларация. И тази наша единствена порода си позиция очертава и пътя, по който трябва да вървим. Трябва да си сътрудничим с онези, които поставят ударението върху консенсуса. Няма да е лесно. Не само Европейската служба за външна дейност, но и членовете на Европейския парламент могат да изиграят важна роля. Ще ги насърчаваме през идните дни. Ще водим разговори с правителството, с опозицията и всички институции в Египет. Намирането на окончателно решение ще бъде от основно значение за страната, за региона и за Европейския съюз. То ще бъде от решаващо значение за общото ни бъдеще в региона. Затова призовавам за по-активно участие на Европейския съюз. Призовавам да си сътрудничим по-тясно с онези, които се стремят към консенсус и намирането на решение. Благодаря на господин Леон. Първо ще дам думата на онези колеги, които участваха в срещата на специалната работна група в Кайро. Това са господин Салафранка и госпожа Нец. Господин Салафранка. Благодаря. Благодаря на специалния представител на Европейския съюз за това, че е тук днес Знаете, миналата седмица разширеното бюро на нашата комисия помоли за това, защото държахме да чуем вашата оценка на обезпокояващите събития в Египет, които се разиграват в момента след издаването на президентския декрет. Искам да кажа следното на господин Леон. Нашето впечатление е такова и сигурно госпожа Нейс ще се съгласи с мен. Когато се срещнахме с Конституционния съвет, останахме с впечатлението, че те се занимават само с най-конфликтните въпроси и преди всичко с ролята на шерията като източник на законодателството за новата конституция, а представителите на малцинствата и на по-либералните кръгове казаха, че се стремят да продолеят тези проблеми, стремят се към консенсус, искат да избегнат референдум. Но не се стигна до това. Сега специалният пратеник много е, представител много дипломатично описа ситуацията. Имам един прост въпрос във връзка с нея. Каква е альтернативата? Каква би била альтернативата, ако Конституционният съд анулира, е анулирал парламента, който всъщност има подкрепата на Запада? Какво би се случило, ако същевременно и Конституционния съвет и и шурата се анулират от Конституционния съд. Знаем, че този президент е избран за определен срок. Сега разбрахме, че до един месец текста на новата конституция трябва да бъде прият, след което да се свикат избори. Но какво ще стане, ако Конституцията не бъде приета? Как гледате изобщо на текста на новата конституция, как го оценявате в вашата служба. Това е все пак текст, който очевидно се радва на подкрепата на определено мнозинство в Конституционния съвет, който го обсъжда, но не и сред народа. И още един въпрос. Като се имат предвид сегашните обстоятелства, смятате ли, че би било съобразно да не се оттегля декретът, което искат много от представителите в парламента. Били имало възможност да се обсъжда, например, този въпрос с правителството на САЩ, защото военната помощ за САЩ за Египет е доста голяма. Now, Thank you very much. Uh, благодаря ви, господин Нейнц. Благодаря. От името на нашата политическа група бих искал да благодаря господин Леон за присъствието му днес тук и за това, че е готов да обсъди с, вас, с нас много сложната ситуация в екипът в момента. Аз също участвах в работната група и мога да кажа, че част от отговорите, които получихме от спеседниците ни от шурата и от журналистите, останах впечатлението, че те ни, ни даваха отговорите, които ние очаквахме да чуем. Това беше едно от впечатленията ми, но си казах, нека да изчакаме и ще видим дали те ще действат а, съгласно думите си или думите ще си останат а, празни. Имахме дълги разговори, близо 3 часа, с представители на съвета Шура от различните политически партии. И мисля, че отношението им е почти параноично. Тоест, отхвърлят всичко, което за тях напомня по някакъв начин за външна намеса. И това е нещо, което не бива да забравяме. Второто или по-скоро третото нещо, което не бива да забравяме, е много положителната роля изиграна от президентът Морси за постигането на прекратяване на огъня в ивицата Газа. Не можем да пренебрегнем неговата роля, тя беше много важна. И накрая, ако погледнем какво се случи преди няколко години, трябва да си припомним грешките, които допуснахме след първият тур на свободните местни избори в Алжир. Знаете, че, резул... че резултатът беше победа на а, исламистите и вторият тур така и не се, на изборите така и не се проведе. И това предизвика въздишка на облегчение по целия свят, след което, как, знаете какво се случи, лъжиското общество реагира и се стигна до размирици. И това са неща, които не бива да забравяме. Всичко, което казах, честно ще си призная, че аз най-малкото се почувствах неудобно от действията на господин Мурси, след като беше съпредседател на една от срещите на работната група и проповядваше правата и свободите. Само няколко дни по-късно той прие този декрет, този указ, който, за който ние не бяхме осведомени и не очаквахме по някакъв начин. Сега въпросът е какви са възможностите за отегляне или отхвърляне на този указ. Дали може обществото по някакъв начин да окаже натиск върху президента. И последният ми въпрос, господин Леоне. Смятате ли, че има надежда, ако резултатите от референдума не са много лоши, да може да доведе до необходимите изменения на указа, което да доведе до подобряване на цялостното положение. Смятате ли, че има надежда или положението е безнадежно? Смятате ли, че е дошло време да оказваме натиск върху този все още млад и много уязвим режим? Благодаря, госпожа Нейнц. Давам думата на господин Банцери. Благодаря, господин председател. Изобщо не се съмнявам, че египетският президент изигра важна роля при преговорите за постигане на примирие на международно равнище но като че ли Морси се е, мъчи да се възползва от признанието, което получи тогава. А страната Египет е много важна за Европейския съюз тъй като играе балансираща, може да изиграе балансираща роля в Близкия изток. Искам обаче да помоля, т.е. да настоявам тази политика да не се продължава, да не се правят опити от страна на президента да си присвоява все повече и повече правомощия – като поставя египетската общественост пред свършени факти. Трябва внимателно да наблюдаваме ситуацията, защото в момента се нарушават принципите на демокрацията. Мога само да се съглася с господин Салафранка за това, че трябва да се произнесем за този текст на Конституцията. Той е доста съмнителен от демократична гледна точка. Не е достатъчно да говорим само на думи за повече Европа. Мисля, че колкото по, може по-рано ние трябва да издигнем своя глас. и да настояваме новата политика на добро съседство да бъде на принципа а, а, на реципрочност. А що се отнася до САЩ, според мен тях като че ли въобще ги няма в събитията в момента. Имам впечатлението, че през следващите дни нещата ще се изострят. Мисис Кил Нелсен. Благодаря, госпожа Кил Нилсен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Леон за интересното му представяне, както и на колегите, които са участвали на заседанието в Кайго. Най-напред бих искала да се присъединя към въпроса на госпожа Нейница, а именно какво може да направим след оповестяването на указа на господин Морси. Господин Франк, отбеляза успеха на работната група. Аз бих искала да споделя сведения, идващи от неправителствени организации, които споделят своето разочарование тези организации казват, че са разочаровани. Те твърдят, че официалното откриване на, таск, на тази работна група не е била отворена за НПО. Тоест, президентът Мурси е бил против тяхното участие и Европейският съюз се е съгласил с тази позиция на президента. Бих искала да знам дали тези твърдения са верни и ако действително това се е случило, Питам се дали тази позиция, която е важна от гледна точка на гражданското общество и на НПО в Египет, питам се дали тази позиция на Европейския съюз не е окоръжила господин Морси за по-нататъчните му действия. Това е въпросът ми. Такава ли наистина е била позицията на Европейския съюз? Потвърждавате ли го и ако това е така, това не е ли ослабване на позицията на Съюза по отношение на президента Мурси? Thank you very much, uh, Madam uh, Nielsen. As expected, I... Благодаря, госпожо Нилсен. Както и очаквах, много колеги изявиха желание да се изкажат. Ще ви помоля да се ограничавате в рамките на две минути. Ще проведем два кръга от въпроси и отговори. Предлагам да дадем възможност на още двама колеги да поставят въпроси. Госпожа Шаке за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Леон. Спряхте се върху значимостта на ролята на Европейския съюз, както и върху значимостта на Египет като пример за осъществяването на преход и за предстоящите огромни предизвикателства. Внимателно изслушах изказването на върховния представител във връзка с заграбването, според мен, на власт от страна на президент Тамурси. И може би съвсем случайно върховният представител направи изказване и за обезпечаването на имущество. Това би означавало, че част от това имущество ще бъде върната на Египет. Стратегията към страните от Северна Африка се диктува от идеята повече срещу повече. Написах в писмо до госпожа Аштън, че в момента сме изложени на изпитание, че трябва думите ни да бъдат подкрепени с дела. Някои колеги запитаха дали сега е моментът да отправяме нещо подобно на заплаха, да използваме толкова категорични формулировки. Но мисля, че сега е моментът египетските граждани да поставят фокуса върху правата и свободите си. Сега е моментът да заявим ясно, че демокрацията е нещо повече от провеждането на избори и избирането на една определена личност. <coughs> Въпросът за това, доколко Европейският съюз подхожда сериозно при обвързването на финансовата помощ с определени условия е важен не само по отношение на политиката ни спрямо Египет, но и по отношение на цялостната ни стратегия по принципа повече срещу повече. И сега е моментът да приложим на дело клаузите за обвързване с условията. Кой всъщност е основното действащо лице тук? Правителството или гражданите? И кога, ако не сега, е моментът да се позовем на принципа повече срещу повече? Благодаря. Госпожа Мунис са две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Леон за това, че дойде при нас. Искам да кажа, че създаването на специалната група е много положителен момент, защото чрез дипломатичните си действия може да влезе в контакт с важни кръгове и гражданското общество, контакта с което през последните години беше по-загубен. Много е важно този курс на службата за външни действия да продължи дори и ако се натъква на трудности защото ако не спеем да го реализираме, трябва да се запитаме дали да продължим с подкрепата, защото Конституция, която няма консенсус, ще застраши целия по-нататъчен процес. Господин Леон, какво мислите, ще се промени ли нещо по отношение на ролята в Египет, като се има предвид новото новата ситуация в Палестина и признаването и за държава наблюдател в ООН. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Леон за отговор на първия кръг от въпроси. Благодаря. По въпроса на господин Салафранка за това каква би могла да е альтернативата Много е трудно да си представим какво би могло да се случи. Но ако не се бе случило това, което се случи през изминалите два дни, можеше да е необходима още година до година и половина за изготвянето на нов проект на Конституция и за провеждането на референдум. Мога да ви кажа със сигурност, че сме в положение, при което нито една альтернатива не е добра. Всяка страна има своите аргументи, които може би са основателни, и има и аргументи, които не са основателни. Не са основателни или са основателни по същество, що се отнася до демократичните структури и, и що се отнася и до процеса процес, основаващ се на консенсус и приобщаване. Бе одобрен проектът на Конституция. Може би след време можем да проведем още една среща с представител на Европейската служба за външни действия, среща, в която може би да участвам и аз, и да поговорим по-подробно за проекта на Конституция. Въпросът не е толкова за това какво е включено в нея, а за това какво не е включено. Предприете опит със сравнително неутрални формулировки. Така, например, в Конституцията не са прогласени правата на жените. Има и някои други липсващи елементи, които би ми се искало да бяха включени. При всички положения ще ни е необходимо повече време за по-подробен анализ на Конституцията. В момента, според мен, не разполагаме с такова. Госпожа Шаке попита кога, ако не сега, е моментът Нека изясня, че сме постигнали съгласие за някои рамкови програми на ниво специална работна група. И всички тези програми са обвързани с определени условия и се основават на принципа повече срещу повече. Върховният представител неведнъж е изтъквала колко е важен този принцип. Комисарят Фюле в съобщенията си от март и май миналата година също го заяви. Всички програми, за които сме постигнали споразумение, се ръководят от този принцип. Винаги сме били ръководени и от и сме поемали ангажименти съгласно този принцип. по въпроса за евентуално временно преустановяване на подпомагането за Египет. Малко преди да дойда на вашето заседание, ни бе представено ново предложение за решение. Ще ни бъдат представени и още такива предложения през идните дни. Казах, че се намираме в единствена порода си позиция. Това стана ясно преди няколко седмици в Кайро. Трябва да запазим тази си позиция и да продължим работа. Трябва Европейският съюз да участва в процеса през едните седмици да работи за намирането на решения. Зададохте въпрос за Съединените щати. Нашата делегация поддържа тесни връзки с посолството на Съединените щати. Поддържаме връзка с екипи на Съединените щати, работещи с Египет. Мисля, че Позициите на Съединените щати и на Европейския съюз са много близки и двете страни се стремят към консенсус и са готови да работят за постигането му. Друг ваш колега каза нещо много важно, а именно, че Египет винаги е бил особено загрижен във връзка с евентуална намеса отвън особено загрижене във връзка с подобна намеса в момента, така че трябва да подходим особено внимателно към дипломатическата си роля. Трябва да подходим прагматично с оглед на намирането на бързо решение. Но трябва също много ясно, много категорично да заявяваме позицията си спрямо от срещната страна. Вече казах, че процедурата по одобряване на президентския указ бе погрешна, не бе осигурен широк обществен консенсус. И ние ясно заявихме това спрямо президента Мурси. Е, е. Госпожа Нейнс, попитахте ме дали сме изключили неправителствените организации. По никакъв начин не сме го правили. Разбира се, че не. Всички неправителствени организации в Египет не можеха да бъдат поканени на срещата, така че трябваше да изберем някой от тях. Направихме избора си и се опитахме да включим максимален брой представители. Вярно е, че някои организации не бяха поканени и те бяха много критично настроени, но имаше и други НПО, които взеха участие, които е, отново имаха много критична позиция по време на заседанието и колегите, които участваха в специалната работна група, ще потвърдят. Имаше и предварителна среща, на която специалният представител на, О, на Европейския съюз за човешките права се срещна с голям брой представители на тези НПО. Тя изслуша техните притеснения, техните опасения, след което имаше среща на специалната работна група с гражданското общество, на която участваше участваха комисаря Фюле и председателят на Европейския съвет, както и а, представители на различни НПО около, между 40 и 50 бяха тези организации. Не мога да ви кажа точния брой, но те бяха действително голям брой. След това имаше е, вечеря е, под егидата на комисаря Фюле с е, участието на други НПО. Така че действително положихме много усилия, за да изслушаме всички и да отворим тези заседания, тези срещи за максимален брой участници. Отново казвам, а, имаше и някои НПО, които не бяха покани нито на тези три срещи. Нормално те да са несъглас... да изразяват своето несъгласие и недоволство от това. Но тези три срещи бяха само началото. Ще продължим да работим с гражданското общество по възможно най преобщаващ начин. И ако вие или някои от колегите ви имат конкретни предложения, за контакт с НПО, които са били изключени, които би било добре да поканим на други мероприятия, организирани в рамките на специалната работна група. Ще го направим с удоволствие. За госпожа Шаке, мисля, че вече отговорих на нейният въпрос. Съгласен съм с нея. Важно е винаги да ясно да заявяваме какви са принципите. Съгласен съм и, че консенсусът е много важна концепция тук. Газа и въпросът за Палестина вероятно играят някаква роля в това, което се случва в Египет в момента. И действително, сигурно са допринесли за а, коражът на президентът Мурси да действа самостоятелно но не мисля, че, че оказват по-голямо влияние на политическата положение в Египет като цяло. Председателят, благодаря ви. Давам думата на господин Лиомар. Yo también quisiera dar las gracias al señor León por venir de forma tan ágil y tan rápida al llamamiento de este. Благодаря. Искам да ви благодаря, че службата за външни действия толкова бързо ни информира за обстановката в Египет. Искам да споделя нещо и след това ще задам въпрос. Това, което става през последните две седмици в Египет, има голямо значение за Европейския съюз. То, става веднага след, то стана веднага след посещението на специалната група. а, прочетох заключенията на групата и приложенията към тях и съм с впечатлението, че нещата са много сложни. над 1500 предприемачи са разговаряли с нашите представители. Предвидени са 6 милиарда за нашето сътрудничество с Египет за следващите години, така че Смятам, че положението е много тревожно. Господин Леон говори за хвърляне на мостове. Не знам, може би положението все още може да се промени, но как да постигнем такава промяна? На 16 или 17 тази година ще има референдум за Конституцията Доколкото знам, има 17 или 18 политически групировки, които не са представени изцяло в правителството. Опозицията като че ли е малко по-положително настроена, но все пак обстановката е много сложна. Не знам дали можете да споделите с нас какви форми на консенсус и диалог предвиждате? Имате ли някаква рецепта? Нещата ми се струват много трудни. Споменаваме САЩ, обвиняваме ги, че не се намесват каква е тяхната роля и какво ще стане с декрета на президента. Той ще отпадне ли, ако се приеме Конституцията? В такъв слу... Ако е така, той не би бил така важен. По-важна е Конституцията. Ромеро, Госпожа Ромеро от името на делегацията за връзки с Магреб. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Леон, защото наистина положението в Египет е тежко. Съгласна съм с преждеговорившия колега и искам да попитам следното. Какъв е сценарият, ако действително се проведе референдум? И ако тази ситуация продължи, да съществува? Има ли въобще някакъв шанс за консенсус? И как ще можем да убедим партията победител в момента, че е необходимо да се постигне консенсус, след като президента Мурси в момента има такава неустъп... неотстъпчива позиция. Изобщо сложно е. Както е сложно, впрочем, и в други страни в северната част на Африка но все пак нека помислим за новите възможности. Е, господин Аткинс, за две минути. Не се ли доближихме прекалено рано, прекалено близо до господин Мурси? И като че ли в момента действията, които предприемаме, ще доведат до проблеми. Не се спряхте върху ролята на въоръжените сили. Наскоро трябваше да съм на посещение в Газа, но не успях да го осъществя, тъй като имаше проблеми с Северен Синай. А що се отнася до Ал Джазира и BBC World Service и двете медии заявяват, че съдебната власт е разделена във връзка с предстоящия референдум. Някои магистрати го подкрепят, други не. Каква информация можете да ни дадете вие? Благодаря на господин Аткинс. Господин Посел за две минути. Господин председател, загрижен съм за Египет, но съм загрижен и за нашия реализъм. Ние с право очакваме от тези страни да бъдат светски и демократични, но въпросът е двете неща дали не се изключват взаимно. А, повече демокрация в такива страни не означава ли повече ислям? Защото светската тенденция се налага обикновено чрез тероризъм там. не знам дали действително има мнозинство на египетския народ, което да е против президента. И още нещо във връзка с външнополитическия престиж на президента. Тук беше пакистанския външен министр, който се изказа много положително за Египет. Преди две седмици турски политици бяха в Страсбург и те много добре се изказаха за Египет. Чухме какво са казали палестинците, тъй че се тревожа президентът Мурси да не се превърне в нещо като пример за целия регион, т.е. да стане тъкмо обратното на това, което на нас ни се иска. Да, аз съм за а, универсално спазване на човешките права и за демокрация. Ние трябва да се намесваме там, но от друга страна не бива да храним иллюзии. За това питам. Ние в Европа имаме ясни критерии. Това са критериите от Копенхаген. Но какви са критериите по отношение на политиката на дробосъседство? Формулирали ли сме ги? Реалистични ли са? Благодаря, господин Посел. Мисъс Янес, for two minutes. Мистер Янес, sorry. Госпожа Янес за две минути. Muchas gracias, eh, presidente. En realidad voy a ser muy breve. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Е, е Вече бяха казани доста от нещата в дебат. Аз съм съгласен с много от тях, преди всичко с госпожа Моние и госпожа Ромеро. И те поставиха най-важния, според мен, въпрос, който аз исках да задам. Е, съгласен съм и с приоритетите, които очерта господин Леон тук пред нас. Но искам да подчертая още нещо. Смятам и наистина съм убеден, че трябва да има диалог. Аз силно вярвам в диалога защото и в най-трудните ситуации диалогът понякога води до неочаквани резултати. Има нещо обаче, което Леон, господин Леон не спомена. Преди да се получи консенсус, трябва да се създаде климат на доверие. То е предпоставка за консенсус. А доверието не се създава само чрез призиви към добра воля. Не. Трябва действия на висшата дипломация, трябва работа с страните, трябва отстъпки, трябва да им се правят отстъпки, трябва да им се даде нещо за да се изгради доверие. Нещата никога не са черни или бели само, винаги има нюанси. Само ако има доверие, може да се постигне консенсус, който да доведе до преодоляване на сегашната ситуация. Политиката и дипломацията, така както ги осъществявате вие и върховният представител на Европейския съюз, са нещо добро и необходимо. Освен това, смятам, че не бива да прибързваме не бива да размахваме желязна ръка или санкции. Thank you very much, Mr. Yanes. And uh, now I'd like благодаря ви. Сега давам думата на господин Леон за отговор на вторият кръг от въпроси. Благодаря ви. Първо на господин Миян. Не смятам, че е жалко, дори напротив. Специалната работна група е инструмент, който ни дава възможност да се ангажираме повече в Египет днес. Без тази, чрез тази специална работна група, може да се занимаваме и с някои дългосрочни предизвикателства, които са от много голяма важност за Египет, независимо кой ще управлява страната за бъдеще. И ние, като европейци, трябва да създадем необходимите условия за създаване на работни места. Това е едно от основните противикателства пред Египет, които не са свързани с настоящите президенти и настоящото правителство. Това е противикателство, за преодоляването на което трябва да работим всички ние. Специалната работна група ще се занимае именно с този вид предизвикателства. Затова смятам, че специалната работна група беше създадена своевременно. Имахме нужда от този инструмент и всички решения, които се вземат в, тази, в рамките на тази работна група, ще отговаря на принципа за обвързване не, с условия и принципа повече за повече. Днес е, египтяните знаят много по-добре какво могат да очакват като подкрепа от Европейския съюз, но са наясно също така и при какви условия ще получат или няма да получат тази подкрепа. И според мен беше много добре, че всичко това беше изяснено преди началото на настоящата криза. Как може да постигнем консенсус? И преди вече казах, че са на лице различни предложения. Днес господин Санат, преди няколко дни имахме предложения от една от другите политически партии. Ще има със сигурност и нови предложения през идните няколко дни. Според някои предложения трябва временно да се приеме новата конституция или е, изменен версия на конституцията от 71 година. Друго предложение е да се постигне съгласие по някои конкретни изменения. За момента няма яснота и вместо ние да предлагаме наш собствен, наш собствен вариант, е по-добре да подкрепим предложенията, идващи от Египет. Защото, както казва винаги върховният представител за външната политика, това е вътрешен политически процес в Египет и ние трябва да подкрепим Египет в намирането на подходящо решение. Относно указът за отговоря на ваши въпроси и на въпроса на госпожа Ромеро, какво ще се случи, ако проект Конституцията бъде одобрена? Когато разговаряме по този въпрос с екипът на президента, оттам ни отговарят, че тяхната цел е да не се продължава този период, през който президента да има допълнителни правомощия. Тоест, в момента, в който бъде одобрена новата конституция, съгласно на клауза от указа, законодателната власт ще се върне на съвета Шура, ще се свикват незабавно парламентарни избори и парламента ще си върне всички правомощия. Тоест, президента се е ангажирал да предостъпи новите съкратни правомащия отново на шурата. Госпожа Ромеро попита какво ще се случи, ако бъде одобрена Конституцията. Ами, нека първо да видим дали Конституцията ще бъде одобрена или не. Видяхме, че резултатите от, от президентските избори бяха много близки. Нека да видим каква ще бъде отношението на различните политически партии, каква ще бъде реакцията им и подготовката им за референдума и също така каква ще бъде реакцията им на резултатите от този референдум. Но към господин Аткинс, ангажиментът на Европейския съюз и ангажиментът на върховният представител и нейният екип никога няма да бъде насочен само към едно конкретно лице, към, един, към президента или към дадено правителство. Нашият ангажимент е към държавата Египет. Отказахме да свикаме специалната работна група по-рано, защото смятахме, че момент още не е дошъл и подобно на останалата част от международната общност, бяхме наясно, че от економическа и финансова гледна точка положението е много тежко в Египет. Бяхме наясно и с а, ролята, когато играеше армията до месец август и смятахме, че не е моментът да се намесваме. Сега вече смятаме, че моментът е дошъл и това не е позиция само на Европейския съюз. Няколко дни преди създаване на нашата работна група МВФ също по инициатива за работа с Египет, както и Съединените щати наскоро и нито една от, нито една от, от тези организации не се ангажира с а, сътрудничество с едно конкретно лице. Важно е и сътрудничеството с държавата Египет. Аз Споменахте армията. За момента армията се въздържа в а, тази новосъздадена ситуация, което е доста интересно разбрахме, че президентът Морси смята да смени министърът на отбраната и ръководителят на армията. Всъщност, новият министър на, армия, на отбраната ще бъде а, ръководителят на военните сили. За момент армията не се изказва по въпроса. И една от нещата, които биха могли да се подобрят в редакцията на Конституцията е именно клаузите относно армията, като например възможността, която се дава на армията за съдебно преследване на цивилни граждани. Относно разделението на съдебните власти, да, прав сте и ние разполагаме с такава информация. Има разделение между магистратите, някои от тях се смята за по-близки до режима, бившият режим на Мубарак. Други са напълно независими и се борят за запазване на независимостта на съдебната система. Други симпатизират на президента и неговият екип. Както виждате, има разделение сред магистратите, както има разделение в Египет като цяло. Но не мога да ви кажа колко и кои точно подкрепят отделните позиции. Ще разполагаме с тази информация през ините няколко дни. Господин Посел, съгласна съм с вас. Подчертахме в заключението от специалната ни работна група универсалният характер на човешките права, ролята, която играе Египет като модел за целият регион и а, ще ви изпратя заключенията на специалната работна група и ще видите в тях, че колко пъти всъщност повтаряме тези принципи. Универсалният характер на човешките права, изграждането на модерна демокрация. И от тези заключения ще се убедите, че няма никакво съмнение относно позицията на Европейския съюз. Интересното при създаването на този инструмент на специалната работна група е, че има съгласие с египетската страна за начин, по който можем или съответно не можем да работим заедно с тях. Последният изказал се. Мисля, че много правилно го определихте и вие. Имаме нужда от изграждане на доверие. различните действащи лица работеха за изграждане на повече доверие в рамките на процеса. Участващите в процеса са наясно, че имат нужда от по-стабилен консенсус и ние винаги ги назначаваме да работят за изграждане на доверието, а не да се придържат само към своите едностранни позиции. Насърчаваме ги да работят за намиране на общ терен с другата страна. А съгласна съм също така и с вас, че на международно равнище още не е дошъл момента за налагане на санкции. Нека да изчакаме, да видим какво ще се случи през едните няколко седмици, след което службата за външна дейност, заедно с, с останалите институции, държавите членки, ще разгледаме различните варианти. Възможно е процесът да продължи да е движение, ще има различни варианти, различни възможности. Нека да изчакаме и да видим. Председателят, благодаря ви, господин Леон. Благодарим ви за участието в днешната дискусия. Желаем ви успех пред тежките предизвикателства, които ви чакат. А преди да приключим, бих да дам думата на господин Ибрахим Лафия от Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви осведомя, че Европейската комисия седи отблизо скорошните събития в Египет. Редовно провеждаме консултации с колегите ни от Европейската служба за външна дейност и разбира се с специалният представител на Европейския съюз за региона. Участвахме в подготовката на специалната работна група, участвахме също така и в разискванията на заключенията от тази специална работна група и ние бяхме много доволни от резултатите и в частност от новата глава, която се открива в отношенията между Европейския съюз и Египет. Както спомена и господин Леон, това е отваряне на една нова страница в отношенията ни с Египет. Съгласен съм с господин Леон и относно правилата, свързани с европейските помощи. И тези условия са свързани с демократичните принципи и ценностите на Европейския съюз, но също така и на принципа повече за повече. И накрая бих искал да подчертая, че ние работим в подкрепа на египетското население. През 2012 година разработихме програми за създаване на работни места в най-бедните райони в Египет. Разработваме също така и програми за насърчаване на професионалното обучение. Разбира се, всички програми, които се разработват в Египет, се подлагат на наблюдение съгласно принципа повече за повече. За момента не е имало прекратяване на отпускането на помощ. Благодаря ви, господин Лафия. С това приключваме с тази точка от дневния ред. Отново благодаря на господин Леон за присъствието му и му желая успех. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад за напредъка на Сърбия през 2012 година. Това е първото обсъждане на този доклад в комисията ни. Поставихме в дневния си ред и процеса на европейска интеграция на Косово, тъй като двете теми са свързани. След публикуването на доклада на комисията за постигнатия напредък, наша делегация бе на посещение в Сърбия и Косово. В нея участваха и двамата ни докладчици, така че да се запознаят непосредствено с положението в Белград и Прищина. Участва и нашият колега господин Вигенин, който на миналото ни заседание докладва за резултатите от посещението. Думата има господин Качин. Благодаря, господин председател. С задоволство отбелязвам, че това е един от най-положителните доклади за Сърбия от изминалите 6 години, през които работих като докладчик за страната. Въпреки економическите предизвикателства, Сърбия е направила няколко значими стъпки в правилната посока. Това се отбелязва и в проекто доклада, който трябваше да е доста кратък поради ограничението за дължината на текста от 6000 знака. Приветствам напредъка отбелязан от Сърбия във връзка в отношенията и с Косово. Диалогът на високо равнище започна на историческо порода си заседание между двамата министър-председатели. Те са за трети път тук в Брюксел. След една седмица ще започнат разговорите за споразумението за интегрирано управление на границите. без сложен край и на доброволната изолация на Сърбия, като и се даде възможност да участва в международни форуми. Трябва да Работим за установяването на истински диалог между Белград и Прищина. Не е имало такъв през изминалите 25 години. Подобен диалог е единствен по рода си шанс за стабилизиране и нормализиране на отношенията между двете страни. Перспективата за членство в Европейския съюз изигра основна роля в този процес на диалог. Същевременно Сърбия е изправена пред големи предизвикателства в борбата с корупцията и организираната престъпност. Възползвам се от възможността, за да приветствам усилията на заместник министър-председателя Александър Вучич в тази област. Трябва да насърчим по-нататъчното полагане на такива усилия, най-вече по отношение на делата с висока обществена значимост, корупцията в областта на обществените поръчки и обвързването на политически с частни интереси. Господин Вучич обяви също така, че ще се срещне с представителите на етническите сърби от региона южно от река Ибър. До момента те бяха напълно пренебрегнати от Белград. Приветствам това заявление. Да се надяваме, че тази среща ще се състои скоро, до края на тази година. Подчертава се в текста възможността за установяване и запазване на независимост на държавните институции. Тази независимост бе опоручена от внезапното отстраняване от длъжност на директора на Централната банка. Подчертава се необходимостта от по-нататъчна реформа на съдебната власт. Особено важно е да се гарантира независимостта и професионализмът на съдиите и прокурорите, да се възстанови доверието на гражданите към съдебната власт. Възстановяването на економиката и процеса на европейска интеграция на Сърбия са пряко свързани с това предизвикателство. В доклада конкретно се упоменава наказателния кодекс. Нерядко той е бил нарушаван от прокурори и от представители органи на изпълнителната власт. Имам предвид най-вече член 359. Отблизо ще следим спазването на нашите препоръки. В доклада се отбелязва, че за съжаление тази година бе забранено провеждането на парада Гей Прайд в Белград. От основно значение е зачитането на правата на младсинствата, в това число и на правата на ЛГБТ. Тези права трябва да бъдат насърчавани от политическите лидери, тъй като са и в основата на Европейския съюз. Ще упомена последните противоречиви решения на Международния наказателен съд за бивша Югославия Господин Харадинай бе уневинен по всички повдигнати срещу него обвинения. Стабилизирането и нормализирането на отношенията между страните от Западните Балкани е политически императив. Това е абсолютно необходимо условие за тяхното присъединяване към Европейския съюз. Много е важно този процес да продължи и в Сърбия, независимо от последното решение на Международния наказателен съд за бивша Югославия. Факт е, че са извършени военни престъпления и те трябва да бъдат обект на наказателно преследване в съответните държави. Същевременно от 90-та година насам продължава да има хиляди безследно изчезнали лица. Този проблем трябва да бъде решен веднъж за винаги. Сърбия никога не е била толкова близо до започването на преговори за присъединяване. Докладът, за който говорим днес, съдържа положително послание за Сърбия и нейните граждани. Надяваме се, че съветът скоро ще може да постанови датата за започване на преговори. Трябва да отворим следващата глава в отношенията между Европейския съюз и Сърбия. Благодаря на колегите ми и на секретарията на комисията ни за работата по текста. С удоволствие ще го обсъдя и днес с докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Качин. Колеги, тъй като времето напредва и тъй като докладът за Сърбия е свързан с доклада за Косово, да обсъдим двата текста заедно, ако докладчиците нямат нищо против. Госпожа Луначек ще бъде представлявана от свой колега. Ще му дам думата за бележки по Косово. Благодаря ви, господин председател ist krank. Sie hat mich gebeten, sie... Госпожа Луначек е болна и ме помоли да я заместя. Ще го направя доколкото мога, като ви представя някои основни моменти на доклада. Първо искам да ви кажа, че госпожа Луначек помоли да ви кажа, че има много още какво да се каже по отделните точки но е трябвало да се придържа към ограниченията, така че някои елементи не са достатъчно изяснени. В началото доклада приветства резултатите от проучването на комисията за сключване на споразумения за, за стабилизиране и асоцииране с Косово, макар че между държавите членки на Европейския съюз има и е, различия по отношение на статута на Косово, но може да се започне работа по такова споразумение. В доклада се констатира приключването на наблюдаваната независимост през 2012 е, година, след като Международната ръководна група е констатирала, че повечето от изискванията са били изпълнени. Това е положителна крачка, макар че остава още много какво да се желая. Освен това в доклада се приветства диалога на високо равнище между Белград и Прищина, който дава нов тласък на досега водения диалог, но на друго място в доклада се казва, че трябва да се избягва създаването на паралелни структури, респективно такив, доколкото ги има, те да бъдат премахнати. Освен това, изрично се приветства разглеждането, създаването и разглеждането на мандата на ОЛЕКС. Казва се, че докладът на Сметната палата за оказаната подкрепа на правовата държава в Косово е свързан с много въпроси. Докладващата подкрепя а, изводите в а, този доклад и призовава всички засегнати страни да работят по подобряване на начините на подпомагане на Косово. Изразява се безпокойство във връзка с, с продължаващата корупция и организирана престъпност. А, Отправя се призив към правителството на Косово да засили борбата с тях. Тук трябва да се каже, че това се отнася не само за Косово, а и за други държави на Балканите. И може би в заключение в точка 12 на доклада се обръща внимание на положението на етническите малцинства, малцинства не само етнически, но и а, малцинства по отношение на сексуалната си ориентация. Това е въпрос, който предизвика подробен дебат в подкомисията по човешките права, като особено внимание трябва да се обърне на ромите. Благодаря. Председател, благодаря на госпожа Лох Билер. Сега думата има докладчикът в Сянка от НП, господин Шефел. You, to... Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя господин Качин, който действително е свършил отлична работа с 6000 знака, с които разполагам. Предполагам, че някои от вас са запознали с внесените изменения. Аз искам да се върна на първите принципи по отношение на Сърбия и Косово. Мисля, че не за първи път има политически разногласия и разминаване тук. Ако видите съображението в доклада за Сърбия, се твърди, че Косово е част от Сърбия и че всеки държавен орган е длъжен да запазва интересите на сръбската държава в Косово. Това, както казах, е преамбил на закон в Сърбия и това очевидно е официалната позиция на държавата, която е напълно неприемлива с това, което Европейския съюз би искал като поведение от Сърбия. Ето защо трябва много сериозно да се замислим как можем да насърчим Сърбия за провеждането на реална конституционна реформа, тъй като няма как Сърбия да се присъедини към Европейския съюз с подобна конституция. Едновременно с това, както може би някои от вас знаят, Конституционният съд в Сърбия на практика сложи край на по-голямата част от статута за автономност на Войводина, което също е неприемливо. Трябва да насърчаваме Сърбия към децентрализация на трето място, по въпроса за Косово, трябва да си дадем сметка, че сърбите в Косово никога не са се съгласявали да станат граждани на Косово, което означава, че Сърбия винаги ще играе своята роля в Косово и, трябва да сме напълно ясно с този факт. Няма как да пренебрегнем географията или поне много трудно може да го направим. Така че трябва да намерим някакво разрешение. Няма да е лесно, но това е въпросът, с който трябва да се опитаме да се справим. Следващият ми коментар е свързан с економиката, която въпрос засегнат и в доклад на господин Качин. Доколкото знам, безработицата в Сърбия се определя на 30%, но статистиката не е надежна. Младежката безработица е, е най-вероятно над 50% съотношението работещо население към неработещо население е едно към две, така че няма защо да се очудваме от а, вълната на мигранти, идващи от Сърбия в редица държави, членки на Съюза. И накрая трябва да поискаме от Сърбия да отвори своите архиви, и особено архивите, които засягат целият регион. Тъй като тук не става въпроса само за Сърбия и не поемането на отговорност в Сърбия, но засяга и всички други бивши федерални републики на Югославия, както и да се наричат днес. Няма да навлизам в въпроса с имената, но всички те са заинтересовани от отварянето на архивите на Сърбия от 1945 година насам. Също става въпрос за архивите на Югославия, както и на военните и полицейски архиви. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви особено с последната част от изказването ми. Напълно съм съгласна с вас. А сега думата има госпожа Копа, докладчик в сянка от групата на социалисти демократите. Ще ви помоля да се ограничите с две минути. Да, ще бъда съвсем кратка. Бих искала да благодаря на двамата докладчици за изготвените от тях доклади. Напълно съм съгласна за господин Качина, че докладът е положителен. Той отразява отношението ни към Сърбия. И според нас Сърбия на този етап заслужава да се определи дата за официално спочване на преговорите. Разбирам също така, защо докладчикът започва доклада си последни, по този начин, а именно изборите проведени през 2000, тази година, през 2012 година в Сърбия. Този параграф е важен, тъй като в него се отбелязва положителното развитие в това отношение. Но за нещастие не се взима предвид факта, че изборите доведоха до ограничен напредък по отношение на на преговор с Европейския съюз, откакто Сърбия получи статута на кандидат през март 2012 година. Бяхме уверени от правителството, че процесът на преговори с Прищина ще бъде продължен, но за момента все още очакваме конкретни резултати. Посланието, което ни беше отправено, беше положително, но се нуждаем от някакви конкретни действия, особено след изтичането на първите 100 дни от управление на новото правителство. Вярно е, че изборите бяха последвани от дълъг период на преговори за постигане на управляваща коалиция, след което последва, последва лятната вакансия. И за нещастие, най-вероятно, Европейския съвет няма да може да вземе решение за започване на преговорите през декември, въпреки че се очакваше че има възможност за нормализация на отношенията с Прищина междувременно. По време на изискванията ни с представителите на гражданското общество в Сърбия се запускахме с оплаквания, че прекалено много се съсредоточаваме върху въпроса с Косово и пренебрегваме процеса на демократизация на страната. Не съм много убедена дали тези оплаквания са напълно основателни, но все пак мисля, че трябва да им обърнем внимание и се радвам, че има един параграф в началото на доклада, който е посветен на този въпрос. Но за нещастие доклада, с който разполагаме днес, отделя цяла една страница на Косово. А при положение, че имаме отделен доклад за Косово, не виждам защо трябва да се повтаряме. не смятам, че ще има основ... важни разногласия по отношение на основните цели и насоки в процеса, така че бих предпочела доклада да остане посветен на Сърбия, а не да се превръща на доклад за Косово. Затова бих искал да се намали мястото, което взема въпроса за Косово в този доклад. Този въпрос, разбира се, е много важен, но пак повтарям, доклада за Сърбия не бива да се превръща в доклад за Косово, в противен случай ще отправим едно много негативно послание за, на населението на Сърбия. Освен това съм съгласна с записаното в доклада относно законодателните реформи, но смятам, че те трябва да се ускорят, особено по отношение на реформите на съдебната система, борбата срещу корупцията и свободата на медиите. По отношение на корупцията се наблюдава известен напредък, но не бива да забравяме, че има тънка граница между реалната борба с корупцията и а, действията по политическо преследване, прикрити като, като а, борба срещу корупцията. Така че трябва да настояваме за внимателно и честно разглеждане на всеки отделен случай на подозрение в корупция. Ще изпра до тук Предполагам, че ще имаме други възможности да обсъждаме този доклад. Отново благодаря на двамата колеги за докладите им и двамата изпращат много положително послание за много необходимият процес на разширяване в региона. Благодаря ви. Колеги, разполагаме само с 10 минути и с много колеги, които искат думата. Така че сега давам думата на господин Танък, доклад, е, докладчика в сянка за ЕКР. Това е предимството да идва човек от а, малка политическа група. Аз съм докладчик в сянка почти на всичко, както и за Черна гора. Най-напред бих искал да поздравя докладчика за Сърбия, господин Качин. Благодаря ви за параграф 22. Подобрявам отношенията между Сърбия и Черна гора. Това е наистина отлично. Харесва ми и параграф 5. Сътрудничеството с наказателен трибунал за бивша Югославия, както и диалогът с Принщина. А, относно параграфа, посветен на, на, на забраната на парада Gay Pride, също съм съгласен. Бях. А, а, с мен се свързаха представители на различни организации и наистина се надяваме практика, тази практика, която противоречи на, на съвременните тенденции да бъде прекратена. По параграф 8 и член 359 и козметичните е, промени, направени по този член от наказателния кодекс, аз имам а, членове на мой избирателен район с а, с сръбски происход и те твърдят, че този член се използва за конфискуване на имуществото им в Сърбия. И това е свързано с комунистическото минало, така че аз много държа да се осъди остро потребата на този член от а, сръбските власти. Като цяло съм много доволен от доклада и поздравявам Сърбия с новия статут на страна кандидатка. По доклада на Луначек няма много какво да кажа, освен че лично от мое име не смятам, че Европейският парламент трябва да казва, има правото да дава препоръки на пете държави които все още са прияли независимостта на Косово. Това е тяхно суверенно решение. И действително приемането на Косово е много сложен въпрос от международна гледна точка, а, а по параграф 6 за отделянето на Косово, което не е вариант. Аз лично смятам, че това е вариант, който трябва да се обмисли за бъдеще. Благодаря господин Таннок. Давам думата господин Кукън, който е председател на делегацията за сътрудничество с Юго-Источна Европа. Time. Благодаря. По доклада за Сърбия Напълно съм удовлетворен от проектотекста, изготвен от Елко Кацин. Според мен докладът е обективен и положителен. В него се оценява постигнатото в рамките на интеграционния процес от страна на Сърбия Приветствам призива към комисията да определи дата за началото на преговорите за присъединяване. Разбира се, процесът няма да протече автоматично. Сърбия трябва да продължи усилията си, насочени към реформи. Според мен е важно да упоменем борбата срещу корупцията и организираната престъпност – известният или ползващият се специална слава член 359 от наказателния кодекс и това трябва да бъде упоменато. Сигурен съм, че нашият докладчик ще следи отблизо всички промени по този въпрос. Що се отнася до регионалното сътрудничество, мисля, че Сърбия се справя добре. Може би това трябва да бъде отчетено по-подробно в съответния параграф трябва да се постави акцента върху процеса на помирение, най-вече като се имат предвид последните три решения на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. Тези решения поставят на изпитание сръбските граждани и сръбските политически лидери. Съдейки по изявленията и поведението на повечето политически лидери в Сърбия, оставам с впечатлението, че те действат по отговорен проевропейски начин. Очаквам господин Кацин да ни представи окончателния проект на предложението за резолюция. Той наистина е свърши много добра работа. Не преувеличавам. По доклада на госпожа Луначек. Косово е постигнало напредък по пътя на европейската си интеграция. За това и комисията е взела решение да даде допълнителни възможности на страната в отношенията и с Европейския съюз. През изминалите три години Косово е изпълнило вменените му задължения. В проекто доклада ясно се очертават нези въпроси, на които трябва да бъде намерено решение. Упоменава се диалогът за либерализиране на визовия режим. Мисля, че Европейският съюз е инвестирал немалко в Косово и за това трябва да продължи процесът на европейска интеграция на Косово. Важен е и докладът на Европейската сметна палата. Не съм съгласен, че следва да се подчертават специфичните трудности във връзка с непризнаването на Косово от страна на пет държави членки. Това е проблем, но не е основният проблем, според мен. Има няколко параграфа, които трябва да бъдат по-внимателно разгледани, така че да се постигнат по-балансирани, по-справедливи формулировки, най-вече по отношение на отношенията между Косово и Сърбия. Благодаря на господин Кукън. Сега ще дам думата на господин Поселт, докладчик в сянка от името на НП за Косово. Господин председател, с две ръце подкрепям доклада на колегата Луначек макар че на места трябва да засилим изказа. Важно е, че отхвърляме каквото и да било разделяне на Косово, който постави тази теза под съмнение, ще причини нови кризи, а евентуално и нови въоръжени конфликти в региона може би в, тогава Сърбия ще започне да обсъжда вече решени въпроси за границата и други съседни държави ще поставят под въпрос границата. Не бива да се подхваща отново този дебат. Териториалната цялост е приета от този парламент с три четвърти мнозинство, разбира се, при условие, че се защитават малцинствата, нещо, което е залегнало в Косовската конституция и съответства на плана Ахтисари, който е най-добър от всички планове за Балканите – макар че в Сърбия няма тогава, е, няма такова спазване правата на малцинствата. Е, само ще кажа Брешево в е, Сърбия – най-добре би било да има двустранно споразумение, в което и Сърбия и Косово се споразумяват за еднакви стандарти за отношенията си към мълцинствата, но още сме далеч от този, тази възможност, и че формулировката на колегата в, по отношение на мълцинствата е много уместна. В доклада двете страни трябва да се мерят с еднакво мерило дело. За това искам ясно да кажа, подкрепям докладите на колегите Луначек и Качин, но що се отнася до започване на преговори за присъединяване и отношението към мълцинствата, смятам, че езикът трябва да е малко по-умерен. Панцери from uh, Shadow uh, Reporter on the има господин Панцери, докладчик в uh, сянка на аз ще бъда съвсем кратък. Смятам, че докладите са преходни, защото няма и как да бъдат по други, защото процесът вероятно ще бъде дълъг. Докладът за Косово имам предвид. В Косово се наблюдава развитие на три нива. Първо по отношение на независимостта и суверенитета реформи и възприемане на европейско законодателство. Важна е и ролята на световната общественост на, на, на ОНЕ. Разбира се, тази държава, новообразувана държава, трябва да се пребори с още много проблеми, особено що се отнася до нейния север смятам, че в доклада много по-настойчиво трябва да се изискват реформи, съчетани с диалог. Трябва да има тясна връзка между реформи и диалог, по-тясна, отколкото е била до сега. Това е голямото предизвикателство към Европейския съюз. Ние трябва да свържем помежду им трите нива на развитие, за да постигнем по-голяма стабилност в региона, както и доближаване до стандартите на Европейския съюз. Говоря не само за Косово, но и за Сърбия. Много е важно диалогът да продължи. Ще продължим да работим по доклада. Благодаря. Още четирима колеги са се записали за изказване. Ще ги помоля да се ограничат в рамките по на една минута. За съжаление, мисля, че трябва да отложим обсъждането на последната точка за Исландия. Тя стана жертва на точката за Египет. Господин Ландсбергис за една минута. Не бяхте ли поискал думата? Добре, господин Преда за една минута. Uh, mă pregăteam și eu să cer amânarea dezbaterii despre Islanda. Așa să spun două cuvinte. Да, исках да помоля да се отложат разискванията за Исландия. Две бележки по доклада за Сърбия. В интерес на Европейския съюз е да започне колкото се може по-скоро преговори с Сърбия. Второ, трябва да кажа, че Сърбия има противоречие. Изискваме от Сърбия толкова много, като че ли вече се е присъединила към Европейския съюз. Мисля, че трябва да сме по-конкретни в очакванията си спрямо Сърбия. Трябва да изясним в каква степен, според нас, следва да се нормализират отношенията между Косово и Сърбия. Какво, според комисията, представлява нормализирането на отношенията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 за неговият отличен доклад. Той е добра отправна точка за по-нататъчните преговори. В този доклад се съдържа почти всичко необходимо. Eftersom herr Kukan sa nästan allt som jag själv ville säga så kan... Както вече каза колегата Кукан, каза всичко, което аз исках да кажа. Напълно съм съгласна с него. Бех искала да поздравя Елко, който успя да включи всички важни елементи в своя доклад. Докладът действително не е от лично отправна точка за по-нататъчните разисквания. Съгласна съм също така с казаното по трите нови параграфа. И може би аз самата ще предложа няколко изменения, но мога да кажа, че като цяло правителството се надяваме ще изпълни всичко, което искаме от него. Благодаря ви. Думата има господин Петерле. Благодаря, господин председател. Ситуацията в региона действително е много сложна и напрегната. Ето защо е много важно да насърчим положителното развитие в Сърбия и Косово, нещо, което можем да констатираме макар че в Сърбия можахме да констатираме повече положителни моменти. Благодаря на докладчиците. По отношение на Сърбия много се радвам, че е осъществен напредък по посока на правова държава, добросъседски отношения и диалог с Прищина. Има, разбира се, и теми, по отношение на които не можахме да констатираме напредък или пък сме на различно мнение за това има ли или не напредък. Имах възможност да се запознае с проевропейски ориентираното ново сръбско правителство. Надявам се, че нещата ще продължат да се развиват динамично и че сръбското правителство ще се вслушва в констатираните недостатъци от страна на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Петърле. Сега давам възможност на комисията и генерална дирекция разширяване. Ако искате, имате думата. Да, съвсем накратно бих искал да благодаря на докладчика за неговият добър доклад. В него са включени най-важните послания, посланията, които ние включихме в нашия доклад за наблюдение. съби вече има статут на държава кандидат и съответно тя трябва да поема своя ангажимент за съответните действия реформи. Смятаме, че новият режим вече започва да поема своите ангажименти. Виждаме ново нова сила в процеса на реформи. Ще, скоро ще бъде прият план за действие в основа на докладчика на доклада и за наблюдение. Ще има също така и план за прилагане и за транспониране на европейското право в Сърбия. Като цяло се съсредоточават в момента върху останалите реформи, които са също толкова важни. Ясно е, че Сърбия се надява скоро да започне преговори. И това ще зависи от устойчивото и значително подобряване на отношенията с Косово. В доклада ясно се прави разграничение и се обяснява какво трябва да се постигне за целта, а именно да се отучаваме се върху ключовите приоритети и от, за това, че има нужда от по-дългосрочен и устойчив подход за нормализиране на отношенията с Косово. Нормализирането на, отношение, на отношенията изисква по-етапен подход и за това, като ще включим този процес на нормализиране в а, следващия етап на преговорите с Сърбия, но е ясно, че нормализирането няма да се извърши за толкова кратък период от време. И затова е важно диалогът да доведе до нови резултати, в частност по прилагане на споразумението. Надявам се също така да има и други конкретни положителни постижения. Смятаме, че, че трябва да, да има още един доклад, който да е посветен на напредъка по този ключов приоритет и затова смятаме, че докладът предвиден за месец март ще бъде ще дойде в подходящият момент. Господин Ван М. Благодаря ви. Бих искал да благодаря и на госпожа Луначек за нейният проект доклад. Също така, разбира се, и пожелаваме и бързо оздравяване. в проучването за възможност за реализация се предвиждат условията за даване на мандата, започване преговори с Косово, ако разбира се Косово спази изискванията заложени в този доклад. Също така очакваме и успешното продължаване на преговорите на високо равнище, в частност разговори, предвидени за утре. Те ще имат много голямо въздействие върху продължаването на по-нататъчните развитие на отношенията между Европейския съюз и Косово. И се надяваме резултатите от срещите днес и утре да се включат в заключенията на Европейския съвет идната седмица. Благодаря ви. Господин Качин и госпожа Лахпирдер за много кратки изказвания. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря за всички положителни отзиви и положителните послания. Вярно е, трябва да, разглед, да се отнасяме положително и към Сърбия, и към Косово. Няколко кратки коментара по казаното днес. Първо бих искал да ви осведомя, че докладчите в Сянка получиха един много подробен доклад. което ще ни даде възможност да внесем съответните изменения. А Относно въпроса за малцинствата в Сърбия, смятам, че би било уместно колегите от съседните на Сърбия държави членки на Съюза да, да внесат изменения, за да имаме по-реалистична представа за положението с малцинствата в Сърбия. На второ място госпожа Копа, която вече не е в залата и която идва от една от държавите, които не са признали независимостта на Косово. Тя предлага да включим възможно най-малко информация, свързана с Косово доклада за Сърбия. Това е добро пожелание. Принципно, ако могат и да отделят два пъти по-малко внимание на Косово, отколкото на Сърбия, също би било добре дошло за тях, но това е по принцип е сръбската линия на политика. От друга страна, Сърбия беше много очудена и също така тук се присъединявам и към господин Танок и коментара му за, настояването петте държави и членки, които не са признали зависимостта на Косово, да я признаят. Тези пет държави също така са и против разделянето на Косово и по този начин тяхната позиция става по-ясна за а, Сърбия. Продължаваме диалога с господин Дачич, който е в Брюксел. Имаме разговор с него утре. И е много важно да постигнем реален напредък в рамките на, тези, на този диалог. В момента изграждаме взаимно доверие и в крайна сметка не можем да обсъждаме само постиг напредъкът постигнат от правителството. Тъй като имаме два проблема. Първият е, че президентът на Сърбия до момента не е посетил всички съседни държави на Сърбия и се надяваме този доклад да го насърчи да има по-активна позиция, в частност по отношение на Харватия. И смятам, че Европейския парламент трябва да играе своята роля в диалога в региона като цяло. Благодаря ви. Äh, Благодаря. Доколкото чух докладът на госпожа Луначек се радва на широка подкрепа, отбелязах си отправените критики и ще ги предам най-подробно. Благодаря. Uh, Колеги, благодаря ви, че проявихте разбиране. Разполагаме с ограничено време. Три съобщения. Крайният срок за внасяне на изменения е за доклада за Сърбия 9 януари 2013, 12 часа на обяд. Същият е срокът и за доклада за Косово. Последната ни точка от дневния ред е отложена за следващо заседание на комисията ни, тъй като сега нямаме време. Благодаря ви, приятна вечер и добър апетит!